Uh, Добър ден на всички. Извинявайте, че се забавих, но имах една среща. След това за движението по пътя беше много натоварено и закъснях. Госпожа Корац е, Билт, надявам се, че идва за следващата е, точка. А вие ли ще бъдете госпожа Кораца Билт? Добре. Благодаря. Надявам се, че всички са тук тогава. И започваме е, работа. Добър ден на всички, които ни слушат и гледат в интернет. И освен това, е, искам да оповестя, че и е, новия бюлетин вече е излязъл. Трябва да използвам е, този микрофон, защото разбирам, че по-добре се чува от него в интернет. И така, новия бюлетин, както казах, е готов. Ако искате, можете да се запознаете с него. Е, така ще можете да следите и дебата в неговите подробности. Има изключително много напредък по отношение на много интересния доклад на господин Де Йонг ще говорим и за компромисните изменения, които са предложени. Разбира се, ще чуем и становището на докладчиците в Сянка. На 5 ноември предстои по-нататък гласуване, така че давам ви думата за доклада да ни представите. Благодаря, Малкам. Мога да бъда, мисля, доста кратък. Не е нужно, според мен, да разгледаме всяко едно предложение за компромисно изменение. Мисля, че е много инструктивна срещата, която проведохме в Страсбург миналата седмица с докладчетите в Сянка. Всички компромиси, които бяха предложени, разбира се, следва все още да продължат да се разискват, имайки предвид някои промени, които трябва да се внесат. Освен това съм внесъл и нов компромис – относно изпълнението на а, законодателството Единен пазар. Мисля, че всички сме запознати с този въпрос. Имаме и няколко предложения също така, които са направени. Имайки предвид разискванията както в групата, така и между докладчиците в Сянка, подготвихме ново изменение, компромисно изменение 5. Ще бъде интересно наистина да чуем становището и на останалите колеги, докладчиците в Сянка. Особено надявам се, че и това предложение за изменение е насочено в правилната посока. И а, след това, ако реакциите е положителни общо взето, може ли по принцип да се запознаем с компромисите? след това помежду си писмена процедура, защото следващата седмица знаем, че Страсбург е много натоварена програмата и имаме и заседание на групата, така че ще бъде по-добре да уточним оставащите разлики между нашите позиции с помощта на електронна поща. Това е просто процедурно предложение, което отправям. So, let's, uh, let's open the discussion on... И така, Нека да открием дискусията. Господин Борисов. Уважаеми господин председател, госпожо, господин Ян, госпожа Колораца Билбо ви благодари относно проведената изключително конструктивна е, среща миналата седмица в Страсбург. Сега ще прочета от нея нейното становище. Компромисите са добра основа за работа, но все още остават нерешени проблеми. По отношение бариерите за свободно движение, необходимо е да приведем в изпълнение съществуващото законодателство в областта. Това е много важно освен това, необходимо да включим именно предложението за премахването на все още съществуващите пречки, трансграничен смисъл също така. Господин Борисов, много ви моля по-бавно да четете текста, за да може да бъде превеждан. Да, благодаря. Освен това, в, разглеждането на заседанието на докладчици в Сянка стигнахме до заключение, че документа е жив документ, но не бива отново да се отваря обстойно дискусия с комисията. Това не трябва да се превърне в бюрократично упражнение. Трябва да насочим вниманието си към местните власти, към всички заинтересовани страни участници, за да можем да приведем всичко в действие в рамката, която съществува благодарение на общите ни правила, за да може да се улесни и достъпа на малките компании до пазара. На трето място, е, много се радвам, че има е, всички тези разпоредби относно търговските центрове, но отново е да се постигне баланс между всички страни и е необходимо да има още по-голяма устойчивост в развитието на пазара на дребно в интерес на потребителите и е, да имат достъп за малките, пазари до пазара, малките магазини представите до пазара. На последно място, взаимоотношенията за лоялната търговска практика, моята позиция е ясна. На този етап като комисия не трябва да се приприемат нови а, е, стъпки за нови правила а, е, и санкции. Това наистина би накърнило резултатите от оценката на въздействието. Освен това насълчавам колегите да насърчат тази инициатива, която стартира преди известно време. Основава се на принципите на добрата практика, но освен това механизъм доброволно прилагане. По-рано дори не говорихме помежду си, а сега всички заинтересовани страни работим заедно. Изпълнението на тази рамка е прието от много вече заинтересовани страни, които ние трябва да подкрепим и освен това, ние редовно следва да оповеставаме резултатите, до които достигаме ще има възможност за това, но е необходимо законодателството, което създаваме и рамките да не подкопава изпълнението. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество с колегите. Е, благодаря ви от името на госпожа Кораца Билт. Um, uh, Кой е следващ? Е, госпожо е, Мария Иригон Перес, имате думата. Благодаря, господин председателю. Поздравявам господин Де Йонг за свършената работа. Миналата седмица проведохме едно заседание и много задълбочен дебат относно компромисните предложения. Радвам се, че докладчика е отчел съображенията на групата ми, което аз е, изказах по време на заседанието. Сега, по отношение на пето, искам да кажа, че е важно. По четири, до подобряване достъпа до финансиране и компромисно изменение 5 значимостта на препятствията и пречките от административен характер, които пречат на предприемачеството. Действително, именно поради тази причина предложихме последната част на пета точка. Десето изменение. Радваме се, че има позоваване на производители и доставчици в държавите. Мислим също така, че и работниците трябва да бъдат споменати тук. Компромис 11. Изключително важно по отношение на работата на нашата група. Радваме се, че се призовава комисията да оцени практическото въздействие от доброволната инициатива, в това число принципа на добрите практики в хода на изпълнението. Очакваме комисията да оцени необходимостта от допълнителни мерки подчертавам работата, която бе извършена по отношение изпълнение на доброволната инициатива. Искаме да бъдем амбициозни обаче и да оценим системата, за да можем да отстраним евентуално останалите слабости. 13-ти компромис се занимава с заплащането на служителите, работниците в супермаркетите и дистрибуторите. По 4А ново предложение имам по отношение на данъчното законодателство, което оказва въздействие върху бизнес моделите и изкривява конкуренцията. Както казах, на заседанието на докладчиците в Сянка се счете, че тук тази, тази точка отива отвид, отвъд дебата. По 5А съгласни сме, че има нужда да напомним на държавите членки за значимостта на транспонирането на законодателството по правилен начин и да няма никаква търпимост в онези държави членки, които всъщност не прилагат и не въвеждат в националното законодателство тези норми. Обаче тази точка е твърде дълга, според нас, Благодарим на господин Де Йонг за отлично свършената работа. Uh, Благодаря много. Следва господин Локегард. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчицата за доброто заседание, среща, която проведохме. Смятам, че регистрирахме много добър напредък, напредък и повечето въпроси бяха обстойно разгледани и това, което е пред нас е един много сериозен опит да се предвижим още по-напред. Смятам, че докладчицата е свършила е чудесна работа до момента. Too much detail, but, uh... Извинявайте докладчика, господин Де Йонг. Първите шест изменения са приемливи. Но при следното изменение започват проблемите. Все още не ми е много ясно каква е идеята на изменение 7. То е твърде дълго, твърде много думи, за да се опише нещо, което е съвсем ясно. И така ми се иска да го обсъдим още веднъж. 22.8 за шопинг центровете, с търговските центрове, за Гласен съм с госпожа Билт, че това не е приемливо за нас. не знам дали изобщо ще е възможно и другите групи да се присъединят към нас, като при положение, при положение че по принцип е странно, необичайно е такъв вид проблем да се разглежда по начина предвиден тук, но разбира се, сме отворени за предложения, но както стоят нещата в, в момента не е достатъчно ясно каква е целта. Номер 9. Тук имам въпроси. Разбира се, напредък е осъществен по 9, според мен. Приемаме, приветстваме първата част на девето изменение, но що се отнася до втората част, забраната за механизми за фиксиране на цени и системи за франчайз, това ми звучи малко странно. Така че евентуално може да предложим да се раздели на две това изменение. А, не знам, ще поговорим още малко за него. Изменение 10 е окей. 11-то изменение. Искам да повдигна един въпрос за последното изречение, където говорим за тези допълнителни независими механизми за приложение. Какво точно се има предвид тук? Иска ми се малко по-ясна картина да получа за това, което се има предвид, за да получите и нашата подкрепа. Ако е ясно, то тогава може да получите нещо подкрепа. 13-то изменение, абсолютно сме против, но това няма да ви изненада. Но като цяло смятаме, че е добър напредъка и сме отворени към по наташната дискусия за споменатите изменения, на които се спрях сега. Благодаря, госпожа Руле. Жалко е, както казаха и колегите преди мен, че няма смисъл наистина да се рисуват едни такива розови картини. И наистина имаше оплаквания, че не се изслушват достатъчно някои от доводите. В 12-то изменение се казва, че комисията е приканена да разгледа дали няма да има добра, добър вариант за омбудсмен. Но ако наистина почнем да реагираме единствено само когато има някакъв натиск, тогава обикновено е твърде късно. Ето защо смятам, че трябва да разгледаме възможността за омбудсман, който да се включи тук все още не сме чули едната страна, а е хубаво преди да се предложи разрешение на проблема да се чуят и двете страни. 10, 11, 13, това са основните моменти, защото те отговарят на този тип проблеми и тук искам да говоря за юридическото приложение. Наистина прави сте. Не е нужно да създаваме нови правила, но как да се прилагат а, старите? И изобщо, а, какъв е смисъл да се създават правила, като до момента създадените съществуващите не се прилагат? Трябва да има някаква гаранция за тази практика, защото иначе ако всичко е доброволно, то не се ползва с доверие, няма как да е надежно а, и ще имаме проблеми с резултатите. Ето защо е хубаво да помислим какъв вид форма, какъв е подходящия формат а, за тези а, правила. Нека да нямаме иллюзии. Естествено, че различните участници имат различни интереси. Те нямат един и същ интерес. И ето, за това е добре, разумно да се предвиди някакъв вид а, арбитрация, за да може да се стигне до някакво споразумение. А, пропуснах да благодаря на докладчика. А, мисля, или поне се надявам, че неговите предложения са основа за добър компромис и за това подкрепяме 4А и 4Б. И аз искам да благодаря а, и ще се включа като докладчик в Сянка, макар да не бяха на заседанието миналата седмица, но аз а, ме информираха, така че мисля, че ние може да подкрепим редица компромисни изменения и в нашата бележка го посочихме. И за да продължим по-нататък с нашето заседание, исках само да подчертая няколко моменти, които може да представляват проблем. Те са много подобни на тези почетани от госпожа Кораца Биот и от господин Локигар, така че се надявам, че ще постигнем напредък в това отношение. Компромисно изменение 8. Много скептични оставаме за начина по който се представят тези теми, когато а, се повдигат за а, ниво законодателство на държавите членки и за нивото на държавите членки, кое, което е решаващо в момента. Наистина не смятам, че това е въпрос, а, който трябва да изглежда комисията. Един компромис в това отношение би могло да бъде, че а, в момента комисията има много данни за поведението, потребителското и търговско поведение, но а, все пак това е по-широка тема, която не задължително е обект на а, обсъждане за нашата комисия. Това е тема за хармонизация и както а, без изненада някой привлече информацията а, и вниманието ни по тази тема, <clears throat> ние казваме, че а, найема в големи търговски центрови обикновено е твърде висок за малките търговци. Много от а, търговските центрове казаха, че това просто не е а, вярно и че те търсят начини да намалят цените, но а, ние нямаме начин да го удостоверим. Така ли, че трябва да внимаваме да не правим някакви общи заявления, които нито са подкрепени от факти, нито има начин да ги подкрепим. И в този смисъл му обакам докладчика евентуално да се коригира тук и така да приемем това предложение. 11 и 12, както много колеги а, казаха, трябва да се обсъдят, наистина трябва да се замислим къде се намираме в момента, много по-сериозно. Това е част от а, първоначалните компромисни предложения на НП. В много от областите, в които има механизми за приложение, се предлага а, доброволен а, механизъм. В Огненото кралство той е задължителен Нашият интерес тук, според мен, е да направим така, че а, е, да се гарантира събирането на данни и да се наблюдават тези нови инициативи, да се види как те работят на практика. Също така, дали има някакви последици за единия пазар за нас, за веригите на доставки, които са трансгранични. Дали а, някой от тези случаи а, са били разглеждани в а, различни теми, свързани с а, спазването на правилата. Също така намесата на общността е свързана с а, такива арбитражни е, механизми, но отново от наша гледна точка това определено не е а, наше правомощие. Всяка държава си има свои механизми, а, с които борави в тази област и не би било подходящо да се използва европейското законодателство за това. И така смятам, че ако а, може по-добре да се обмисли реалната ни позиция, къде се намираме в тези схеми, как можем да преминем по-нататък, от тук нататък и тогава може би бихме могли да приемем тези изменения. Също още веднъж в голяма степен сме съгласни с колегите. По въпроса за а, цените и отстъпките, а, наистина е далече бихме отишли с а, тази намеса на пазара. Също така някои от а, точките, които засегнахме за ексклюзивността и за ограниченията в веригите на доставка, а, особено що се отнася до марките и това трябва наистина да се гледа внимателно, работим в нов режим и Генерална дирекция конкуренция трябва да работи с нас, за да можем да се върнем на някои от тези точки. Наистина се, е, би се радвала, ако можем да намерим начин изрично да поменем тези елементи. Моето изменение 61 е а, докладчикът предвижда да се е, гласува заедно с някои от неговите изменения, така че доколкото разбирам се приема. Това са най-широките общи въпроси, които аз искам да се разгледат, но най-общо смятам, че с малко повече работа ще стигнем до резултат. Още един добър, ценен доклад, още една стъпка за бъдещите ни дейности във връзка с разбирането и създаването на климат за един сектор на потребителите, който е ориентиран към тях. Някой друг да иска да се изкаже? Докладчиците в сянка вече чухме. Комисията е сред нас. Искате ли да коментирате изобщо? Не? Да? Не на този етап, господин председател. Благодаря. В такъв случай ще приканя Денис да направи обобщение. Благодаря, Малкъм. Мисля, че всички а, докладчици в Сянка направиха коментари, за които аз мога да благодаря. По някои от въпросите сме по-гъвкави, отколкото от други. Една от основните разлики, особено а, с АОДЕ по компромисно изменение 8, е, че в а, плана за действие за на комисията видяхме, че това ще бъде един приоритет в следващите години, за да се види как държавите го прилагат. Мисля, че в този контекст е много важно без да навлизаме толкова дълбоко, като определяме економическите нужди, да признаем, че все пак за местните регионални власти е необходимо да имат някакви данни за планирането. Това е всъщност целта на компромисно изменение 8. Ако имаме а, такъв елемент, а, че се вижда че ще има много сериозни щети, да речем за търговските обекти, в една, на една главна улица или в центъра на един град, ако а, общината одобри създаването на още един търговски център извън града, то тогава това може да не се разглежда като а, те, тестване на економическите а, нужди. Това е смисъл на този параграф. Не е да се местим, месим в работата а, на местните и а, регионални власти, а именно обратното, да сме сигурни, че няма да се намесваме в изследването на економическите нужди на това ниво и също така да няма политика, която е дискриминаторна. И казвайки всичко това, все пак казваме, че няма нищо лошо в едно планиране. Смятаме, че тук е по-малко гъвкаво, отколкото предишното изменение 7 за независимите търговци на дребно. Получих коментари от много от представителите, че това е първият път, поне те така казват, за първи път Европейския парламент признава контекста на търговията на дребно, позицията на независимия търговец на дребно. И ако сега се върнем към другите изменения, не мога да кажа, че няма да съм гъвкав, в смисъл, че един компромис трябва да отрази това, което повечето политически групи намира за приемливо. Понякога се налага да се придвижим, за да стигнем до... Но така или иначе имаме достатъчно време, за да обмислим, така че приканвам всички групи да направят конкретни предложения за измененията и винаги, когато е възможно и съм сигурен, че ще стигнем до резултати, които са приемливи за всички. И накрая нещо показаното от Малкъм за франчайзите в компромисно изменение 9. А, разбира се, аз разглеждах първоначалното а, изменение, предложено от ЕКР, от Малкам Харбър. Там се казва, че комисията трябва да гарантира, че блоково изключение и така нататък се прилага коректно. И проблема на франчайза е, че едно блоково изключение или тълкованието на блоково изключение трябва да се промени, за да има по-добра позиция за тях. Така че ако буквално гледам текста от ЕКАРЕ, бих казал това е един чудесен текст и трябва да стане по този начин. Но за да избегнем цялата тази дискусия, не, си помислих нека да го оставим на страна, а просто да се съгласим най-общо на принципа и след като постигнем това да а, говорим за текста. Все пак обаче, ако става въпрос за преглед, мога моментално да го включа, тъй като едно, един формален преглед е напълно при приемлив. И така, наистина бих преканил всички да направят колкото може по-конкретни предложения, изменения по имейл до мен и а, окончателния вариант на компромисите ще изготвя след това и можем да преценим дали да проведем заседание или пък да оставим на някои от компромисните изменения така, ако не можем да постигнем консенсус. Благодаря ви. Ще последваме подканата ви. Ще има зелена седмица преди 5 ноември, но въпреки това мисля, че ще имаме достатъчно време, ще имаме и добър доклад, който надявам се ще получи широка подкрепа. Благодаря на господин Де Йонг. Продължаваме нататък към следващия доклад по собствена инициатива. Докладчик Робърт Рошфорд, на когото бих искала да благодаря за водещата му роля в програмата за потребителите. Както оповестих и в началото на заседанието, имахме споразумение по тази тема. А, вие не бяхте тук, така че не можах да ви благодаря лично, затова го правя сега. Новия доклад, който сте изготвили, е свързан с прилагането на директивата за нелоялните търговски практики. Давам ви думата, за да ни представите доклада си. Не съм сигурен дали имаме представител на комисията. Да, добре. Господин Гриеко, така ли? Добре. Господин Гриеко, приканвам и вас да кажете няколко думи за това как Генерална дирекция правосъдие вижда нещата. Господин Борисов е докладчик в Сянка. Аз също, госпожа Руле, ние също ще се включим в дискусията, но който пожелая също може да го направи. Сега нека да чуем представянето на доклада. Благодаря ви, господин председател. Вече се видяхме веднъж и направихме обмен на мнение в тази комисия по проекта за доклад. Така че, уважаеми колеги, всички сте получили първото ми предложение за доклад, първия проект от доклад. Ще ви го представя съвсем накратко. Като разбира се, с нетърпение очаквам вашите коментари и предложения за допълнение или изменение на текста трябва да си зададем следните три въпроса, тъй като бих искал да напомня нещо, което всички ние знаем, за оценка на директивата за нелоялни търговски практики. В този контекст възникват три въпроса. Първо, искаме ли или не да променим текста на директивата? Второ, какво е мнението ни за нейното изпълнение? И на трето място, какви стъпки да предприемем, за да можем потребителите изцяло да извлекат полза от текста и как той да бъде прилаган ефективно. По първия въпрос, както посочих и на предишното ни заседание, не предлагам по-настоящем генерална промяна на текста на директивата – Считам, че текстът е достатъчно добър, директивата действа добре и тя не се нуждае от някаква значителна промяна. Напомням ви, това е директива за максимална степен на хармонизация, като въпросната директива почива на един така наречен черен списък на практиките на злоупотреба. Тази директива за максимална хармонизация, освен този черен списък, включва и възможност за оценка на всеки отделен случай от страна на държавите членки, оценка на всяка практика, която може да се счита за нелоялна, практика, която не е включена във въпросния черен списък. Та, не предлагам някакви корени промени, считам, че приложението най-вероятно трябва да остане непроменено, което не означава, че комисията не може да продължава да изпраща списък с практики, които се считат за нелоялни. Това може да стане в съответствие с общите принципи, залегнали в директивата. Тези стъпки ще са необходими, за да може някой ден да решим по какъв начин да допълним списъка, който вече фигурира в директивата. Но по-настоящем, както вече казах, не считам, че е необходимо да се правят изменения и в приложението. Една тема, която сме обсъждали многократно, необходимо ли е да се разшири приложното поле на директивата – По-настоящем обсъждаме отношенията между бизнеса и потребителите. Трябва ли да включим също отношенията между бизнеса и останалите бизнес партньори? Всички знаем за злоупотребата, свързана с фиктивен адрес и почтенска котия в дадена държава. Господин Де Йонг си тръгна, но в неговия доклад, преди няколко седмици всъщност го обсъдихме и в неговия доклад се засягаше също този въпрос – с огромен интерес искам да чуя дали колегите ми проявяват интерес към това. Очаквам коментарите ви, но ви напомням, че държавите членки, които желаят, могат да разширят приложното поле на директивата. Четири държави членки са изявили такъв интерес, но аз не считам, че е необходимо да се прави широкообхватно изменение на директивата в този смисъл. На второ място, в доклада си бих искал да бъдем остри по отношение на приложението на текста на директивата. Много работа ни остава, нуждаем се от конкретни стъпки, които да предприемем. Комисията изцяло трябва да изпълнява ролята си, а ние трябва да я подпомагаме. Тя трябва внимателно да следи дали директивата се изпълнява в държавите членки, като бих казал дори, че ако е необходимо и когато е необходимо, трябва да се действа енергийно, спрямо държавите членки, които не изпълняват директивата. Впрочем, последния етап на максималната хармонизация а, настъпи преди едва няколко месеца. Разбира се, сътрудничеството между националните компетентни органи е засилено, компетентните органи по изпълнението на директивата. Комисията се ангажира до края на другата година да изготви задълбочен анализ на приложеното поле на е, регламента, е, като това от своя страна е в полза на потребителите. И аз насърчавам комисията да предприеме това действие. Знаете, че имахме едно, една конкретна акция в контекста на директивата и други акции се предвиждат на място. Те са ни необходими, за да може да се идентифицират подобни злоупотреби и нелоялни практики и за да може в последствие да се наложат санкции. По санкциите. Ясно е, че в някои случаи, в някои държави членки, се прилагат санкции, които обаче нямат възпиращ характер. Затова е необходимо да бъдем категорични, без разбира се да заемаме функцията на съдебните органи, просто да дадем ясен знак за а, възможните санкции, трябва да е ясно, че не може да се изличат ползи от нелоялни практики. И санкциите, които се прилагат, никога не трябва да бъдат по-малки от ползата, която е била извлечена от съответната нелоялна практика. Защото представете си, някой прави някаква нелоялна практика и накрая се оказва с някаква санкция, която е много по-малко от извлечените ползи. Държавите членки, разбира се, имат съответното поле на осмотрение в това отношение, но е важно важно да посочим именно този момент. На следващо място приложението на директивата и а, е, инструментите, които предлага комисията. Комисията предлага два инструмента ориентационен документ във връзка с приложението на директивата от една страна и на второ място база данни с всички случаи, които се считат за е, нелоялна практика. Бих искал да насърча комисията да преразгледа ориентационния документ до края на 2014 година, за да може той да бъде актуален. А що се отнася до базата данни, в това отношение има известна трудност. Осъзнавам, че иска много, но тази база данни фигурира само на английски. А, а тя служи на всички държави членки. И най-вече на всички които се нуждаят от нея. Това обикновено са потребители, економически оператори и така нататък. Та струва ми се удачно постепенно да се използват и други езици на Европейския съюз, за да може тази база данни да се използва широко. И на последно трето място трябва да бъдем изключително бдителни и внимателни, за да може потребителите да разполагат, потребителите да разполагат с бързи средства за правна защита – Именно тук е важно да го напомним, защото това е като отзвук от нашата работа през последните седмици и месеци. Спомняте си, че говорихме за ефективното прилагане на директивата за альтернативно решаване на спорове. И паралелно с тази директива обсъждахме и регламента за извънсъдебно решаване на спорове. чрез работата на комисията и чрез работата в нашата парламентарна комисия постепенно се въвежда и механизъм за колективен съдебен иск на европейско равнище. Този колективен иск е в интерес на всички страни. И когато говорим за нелоялни търговски практики, е важно да напомним и необходимостта от доразвиването на този механизъм за колективни искове. Това са основните линии в моя доклад. Разбира се, не забравям Сдруженията на потребителите, които играят важна роля. Необходимо е Сдруженията на потребителите, както и мрежата на европейските потребители да разполагат с всички необходими данни и с цялата информация, която им е необходима. Напомням ви, колеги, трите основни идеи в моя доклад. Първо, да не се променя значително текста на директивата. Второ, да положим всички усилия, които са необходими, да подкрепим Европейската комисия за да се подобри изпълнението на директивата. И на трето място, да имаме, да създаде механизъм за съдебни искове, който механизъм да действа много бързо. Сега с нетърпение очаквам вашите коментари. Благодаря. Uh, благодаря ви за кратката презентация и подробна такава. Господин Борисов, имате думата пръв. Господин председател, уважаеми колеги, господин Рошфорд, благодаря ви за конструктивната работа. Ако желаем силен външ... вътрешен пазар, трябва да подпомогнем и на потребителите в системата. Бих искала да упомена няколко неща на родния си език. Като начало смятам, че а, не е необходимо нито да се разширява обхвата на, на директивата, нито да правим основни промени в нея, а, тъй като има един съществен проблем, който съществува в момента и той е свързан с а, именно прилагането на директивата. Знаете, че в много държави директивата не се прилага по начина по който е описано и това създава съществени проблеми. Затова смятам, че основното място, където трябва да се наблегне, това е самото приложение. Затова комисията, според мен, не само трябва да оказва мониторинг, а също така и да оказва необходимия сапорт или да помага на държавите, за да може това нещо да се случи възможно най-скоро. Що касае а, мерките, които трябва да бъдат вземи и, и самите санкции. Смятам, че санкции трябва да бъдат такива, че те да имат възпиращ характер, т.е. те да имат по-скоро превенция и разбира се след това да бъдат такива, че да възпират тези оператори от тези практики, които нарушават интереса на потребителите. Също така смятам, че полицията и местните власти трябва да, да бъдат и да имат активна роля за предотвратяването на тези практики, разбира се и цялата съдебна система. Що касае черния списък, смятам, че комисията е права и той не трябва да се разширява към момента, въпреки че вашия начин, който сте изразили за оценка и последващо допълнение на този списък е правилен и трябва да продължи, тъй като търговците са хора, които непрекъснато осложняват своята система и се опитват естествено да заобикуват правилата, които, които са написани. Също така смятам, че потребителите трябва да имат по-добра информираност. Това е нещо, което, върху което трябва да работиме, за да има един превентивен характер, а не да работиме само когато нещо се е реално случило. Така че аз смятам, ние нямаме особени, особени противоречия в целия доклад. Още веднъж ви благодаря за работата и ще се радвам да продължим до него успешен край. Благодаря ви. Mrs. Thank you, Mr. Chairman. I found myself... Благодаря ви, господин председател. Аз съм в малко деликатна ситуация, защото сега разбирам, че няма чешки. Затова ще се опитам да се изкажа на английски. Ще положа максимални усилия. Първо, благодаря на господин Рошфорд за доклада. Наистина текст е много добър, можем да работим по него. По някои от въпросите, които повдигнахте, считам, че сега действащата законодателна уредба за нелоялните търговски практики е добра и обхваща повечето от проблемните такива практики. Бихме искали да се засили обаче изпълнението на директивата – както от страна на държавите членки, както в отношенията между държавите членки, така и в отношенията им с други. По правоприлагащите органи и контрола И в това число не трябва да забравяме силната роля на Сдруженията на потребителите, институтите за защита на правата на потребителите, е, които вие упоменахте в уводните си думи. По сътрудничеството комисията в петък започна консултация по преразглеждането на регламента за сътрудничеството и защитата на потребителите. Струва ми се, че чрез тази консултация ще получим ценна информация за начина по който можем да действаме. Вярно е, че вътрешния пазар е все по-свързан, имаме все повече трансгранични покупки, което означава, че изолираните и несътрудничещите се правоприлагащи органи изпитват някои трудности с нелоялните търговски практики, което пък от своя страна означава, че трябва да се насочим към практиките, упражнявани от компании, които е, действат трансгранично. Огромни различия при изпълнението на директивата има между държавите членки, което ме навежда на мисълта, че ако разполагахме с инструмент за хармонизация по защитата на потребителите, щяхме да се справим по-добре. Затова трябва да помислим за въвеждането на такъв инструмент. Следващия проблем, който съзирам, са третите държави – може да имаме много добро европейско законодателство, но ако вземем за пример интернет страница за онлайн търговия, на която домейна е регистриран в трета държава, то към този интернет сайт не се прилага европейското законодателство. По въпроса за санкциите. Съгласни сме, разбира се, че санкциите трябва да имат възпиращ ефект, както това е постановено в директивата. Изпълнението на директивата обаче би било проблемно, ако компетентните по постановяване на санкции органи не получават обратна връзка за това дали съответната глоба е била платена от закононарушителя. По насоките на комисията или този ориентировачен документ, за който говорихте, бихме могли да го променим, като почерпим от умена на добри практики. Мисля, че комисията може да допринесе за подобряването на работата на органите, които са отговорни за привеждането в изпълнение на директивата. И накрая, нуждаем се от ефективни средства за правна защита за потребителите, бърза, ефективна, бърза и ефективна защита – бързи ефективни правни средства за защита. Така че мисля, че бихме могли в този доклад да призовем за законодателна инициатива в това отношение. Извинявам се, че не бях много точна в терминологията, която използвах, но ще продължа да работя в сътрудничество с докладчика и с докладчиците в сянка при изготвянето на измененията. Uh, um, Кой е следващия? Госпожа Руле. Благодаря ви. И аз е, не съм сигурна дали трябва да направим преразглеждане или не, но всъщност вие ме убеждавате сега в хода на дискусията. Наистина, съгласна съм за това, че няма нужда да се преработва, а да се прилага. Нека да сложим натиска именно върху тази част и също така да има нужните мерки за извънсъдебно решаване на споровете, а също така и за решаване на колективния иск. Сега, що се отнася до е, БТБ, т.е. стопанска единица до спанска единица, мисля, че може да се включи, но в крайна сметка е важно да има ясна структура на стопанската дейност е, в Европа. Нещата могат да се разрешат на различни нива, може би не точно тук, а в други директиви. Преди да се е, ревизира една директива, според мен трябва много добре да се анализира проблема, за да видим точно къде са проблемите в изпълнението за да не прибързаме с промяната. Така че отличен е доклада, наистина включили сте всички важни въпроси в него по отношение също така и на организациите на потребителите. Допускам, че вероятно ще има и предложения за изменения, лично предложени от вас. Well, thank you, everybody. Благодаря на всички. Позволете сега и аз няколко думи да кажа като докладчик в Сянка. Наистина имаме съгласие относно това, че е, изключително амбициозен беше този акт, когато се съставаше наистина и трябваше да се постигне до сериозно политическо съгласие, за да се приеме. И поради амбициозния му характер, наистина сега е, се отразяват различни условия на различните пазари. Така че трябва да кажем следното. Трябва да работим и, и продължаваме да работим относно изпълнението, прилагането в изпълнение на все още неприложени правила, за да може да има равнопоставеност в участието на всички на пазара. Комисията посочи кои са основните деликатни области и наистина е необходимо да има такова наръчник, който а, да отразява важни въпроси. Възникват е, проблеми е, с заведени искове в областта на околната среда, например. Виждаме, че има известни а, затруднения. Освен това има и други проблеми, свързани с организации на потребителите и различни центрове на потребители. Мисля, че това е много важен въпрос и имайки предвид значимостта на е, екологията, повишаването на цените, е, този проблем всъщност ще се задълбочава. Комисията по околна среда също обръща внимание на всичко това. Имаме и становището на правната комисия, но комисията околна среда като че ли са много заети и пращат ни различни разнопосочни предложения. Вероятно имат и по-успешни въпроси, свързани с климата и околната среда, които трябва да разрешат преди този проблем. Друг важен въпрос, според мен, е цялостната координация и предоставяне на информация. Мисля, че докладчика наистина разглежда много важни аспекти и в тази насока. Що се отнася до така наречената операция метла, мисля, че това е нещо много важно. Е, наистина трябва да координираме всички тези аспекти. Необходимо е да анализираме условията, при които действат и потребителите. Таблицата с показателите е нещо много важно, защото може да се отразят много важни аспекти от техните анализи необходимостта да се отразят мнението на потребителите, това, че те трябва да имат право на искове и то колективни, когато се налага. Продължаването на тези а, нелоялни практики ни принуждава да работим още повече в интерес на потребителите, за да може в крайна сметка те да се радват на правата си, с които разполагат в рамките на общия закон за потребителите. Събирането на данни. Друг въпрос. Наистина много важно е да се събира значимата информация и тук може да се обвържат всички тези аспекти, да видим едно съответствие между данните от таблицата с показателите за потребителите и останалите данни, които получаваме, може би дори у нези, които посочват, че липсва достатъчна конкуренция. Когато посетихме Гърция, например, Срещнахме с представители на е, синдикатите там и наистина там показаха разговорите, проблеми свързани с конкурентно способността, с е, удовлетворяване интересите на потребителите и така нататък. Благодаря на господин Рошфор. Е, на последно място съгласен съм, че няма да бъде подходящо да се разширява обхвата на това предложение, така че да включи взаимоотношенията стопанска единица, стопанска единица. Мисля, че е важно да остане акцента върху потребителите, защото взаимоотношението между предприятия всъщност поставят други проблеми в центъра на вниманието, свързани с договори отношения и така нататък. А, казвайки всичко това обаче, ние трябва да продължим да работим. А, необходимо е също така комисията да направи нужното по отношение подвеждащата рекламна практика. А, това е друга тема, по която ние работим и тя е тясно свързана наистина с, с злоупотреби в областта на рекламата. Друго, трансграничната информация, наличността на информацията и е, връзката с нелоялните практики. Необходимо е да се споделят идеи, информация, отново нови измами, на които ставаме свидетели и нови области, например в околната среда, развитието на технологията. Би трябвало да можем да уменяме тази информация. Трябва също така да разработим и съответните механизми, отново е, споделяйки информацията. Хората се движат, пътуват от една страна в друга, а също така извършителите на тези измами също се предвиждат и ние трябва да можем да устразяваме разликите и в различните съдебни системи. Необходимо е да обърнем сериозно внимание на всички тези нелоялни практики и освен това, вероятно следва да обмислим какво правим с исковете, жалбите в онлайн среда. Очевидно, разрешаването на спорове онлайн е също част от целият този механизъм. Благодаря. С интерес ще продължа да работя с колегите си. Господин Рошфор, благодаря за този много ценен доклад. Така, някой друг желая ли думата? Uh, and Mr. Myers welcome to join him if you would like to. Заповядайте, госпожа Перес. Благодаря. Ако ми позволите, господин Рошвор предлага а, един компромис по отношение а, спазване правата на потребителите, имайки предвид а, а, злоупотребите с възрастните хора, които са инвестирали в моята страна в някои области, виждат как просто им се разпиляват средствата, които са спестявали цял живот. Дали директивата 2005 и нейния обхват е достатъчно широк, за да може да отрази тези проблеми? Да могат да си възстановят парите загубени вследствие на измама. Чувам че черните списъци могат да бъдат премахнати. Не зная дали това е достатъчно. На практика ставаме свидетели на много такива случаи. Е, стотици семейства всъщност са пострадали. Не говоря просто за няколко изолирани случая – преразглеждането на тази директива е в фокуса на нашите разисквания, така че бихме искали да се предпазим от подобни нежелани ситуации в бъдеще. Благодаря. Говорите във връзка с имотите, им, имотите, нали? Жилищните имоти. Затова имате предвид и тези покупки на жилище, въпрос, а не за по-скоро финансови инструменти. Не, а, имам предвид а, е, финансови продукти, търговски финансови продукти. Okay, well, um, sorry. Anyone else want to come? Някой друг желая ли думата? Господин Грецко, може би вие ще споделите някои мисли с нас в името на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Рошфор и на вашата комисия за това, че представихте този изключително задълбочен, интересен доклад. Наистина той дава представа относно съществуващите проблеми, свързани с нелоялните търговски практики и съответната директива. Е, ясни са заключенията също така и на комисията, които по-рано представи в свои доклади тази година. Всички сме съгласни, мисля, относно значимостта на този акт. Много полезен за вътрешния пазар. Искам само да подчертая основните ползи, които можем да различим тук. Факта, например, че това е подходящ акт, за да се обърне внимание на всички предизвикателства, свързани с нелоялните е, търговски практики на пазара. Всички знаем, че това всъщност е основно предизвикателство, а именно пазара онлайн и всичко това, което крие новите форми на реклама, на търговия и съответно защитата на економическите интереси на потребителите, а също така и защита на личните данни. В духа на проекто доклада на господин Рошфор, комисията в своето проучване установява, че е твърде рано да се ревизира директивата, но е необходимо да се вложат и усилия относно нейното приложение. И в този смисъл комисията подчертава, че ще играе по-важна роля а, съвместно с държавите членки, за да може да се постигнат едни цели насочени а, цели, основани на информация и на а, данни от практиката с цел закрила на потребителите. Вероятно бих могъл да се спра на мерките, по които работи комисията, за да може да постигне тези цели. Ще се спра основно на онова, което се посочва в проекто доклада. На първо място адекватните правила. Това е първия стълб за прилагането им. Тоест, е, точките до 6 е, е, можем да заявим, че комисията участва в мониторинга на националното законодателство въвеждането на директивата и приложението в националното законодателство, ние участваме в структурен диалог с държавите членки за разрешаване на проблемите. Всичко това, разбира се, се основава и на нашите проверки, които провеждаме. Имаме позитивни резултати и там, когато не може да се постигне съгласие, разбира се, има наказателни процедури, които могат да бъдат задействани и някои от тях са в ход. И в този дух ще продължим да работим и в бъдеще. Втората част на дейността на комисията в тази област е насочена към подкрепата и по-тясното сътрудничество с националните власти. Това означава, че прилагането по-добре ще се бъде насочено към конкретни практики, които засягат интересите на големи групи потребители в различни държави членки в Европа. Сред проблемите, е, които ние срещаме при приложението на директивата, са свързани с проблеми с ресурси ограничени, процедурни проблеми, е, липса на възпиращи е, санкции, но също така има и нововъзникващ проблем, който е много значим в Европейския съюз. И комисията отбеляза, че подобни практики създа, се разработват от е, дружества в някои държави членки, а подхода в държавите членки е различен. Понякога липсва достатъчно действие, понякога санкциите и разследването, което се извършва, са факт, но няма достатъчно добър резултат и а, продължава да се експлуатира ситуацията. Практиките продължават сега. Комисията провежда редовни тематични семинари за разглеждане на отделните практики и отделни случаи за с цел разработване на наръчник, за да може бързо и единно да се откликва на нелоялните практики. През месец май възник, е, беше публикуван един подобен наръчник по отношение онлайн е, практиките, а пък през октомври се очаква посветен на пътуване и транспорт. През февруари следващата година ще има друг за финансовите услуги и е, недвижимото имущество и също така околни, е, околната среда е, през април. Тогава ще излезе специален материал на тази тема. Основните приоритети в дневния ред, е, които са отразени в проекто доклада, са насочени към е, укрепване на мрежата и е, продължаване на координираните действия. Това е от изключително важните компоненти на предстоящия план за действие. Не само използването на мерката, е, мрежата СОВЗ, е, що се отнася до е, трансгранично сътрудничество, е много важно. Повечето поне от случаите по тези а, а, практики, но е много важно да се използва тази мрежа по въпроси, като например случаи или практики, които съществуват в целия Европейски съюз. Знаете, че този регламент подлежи да бъде редактиран, преразгледан и сега е времето, може би до края на 2014 година или в началото на 2015 година, и комисията в момента работи активно, има обществени допитвания с цел подобряване прилагането и налагане изпълнение на актовете, намирането на общи критерии, относно правомощията и а, разрешаването на проблемите, относно санкциите, относно нарушенията на общностно ниво, а също така и механизми за по-ефективно споделяне на разузнавателна информация, което също е много важно трети стълб на дейността е насочено към документа на наръчник, в който се разкриват основните насоки за приложението. Изключително важен е този документ, вече се каза нещо за него, ние го използваме изключително много, използва се на национално ниво, от националните съдилища, от правоохранителните органи, от Европейския съд, разбира се. А комисията работи по прередакцията на този документ по настоящем, неговото обновяване. И този процес ще приключи до октомври 2014 година. Много от проблемите, които днес споменахме, ще бъдат включени онлайн пазарите, различните методи на рекламиране, сравними инструменти, мрежи, ще обхванем аспекти свързани с цените в пътно-транспортния сектор, различните гаранции и различните искове в областта на околната среда. Сега позволете да се спра на един въпрос, който бе засегнат. Ние, комисията, работим по този въпрос и комисията има определена роля при формулирането на наръчника. На Държавите членки отменят добри практики, а комисията, разбира се, обобщава и включва най-важните аспекти в наръчника от това сътрудничество. По-нататък, базата данни. Това също е много важен аспект – от изпълнението на директивата и по-доброто сътрудничество между националните власти от голямо значение в тази област. Базата данни в момента се е, преработва. Както и миналия път казах, нашия план е да създадем една много широко обхватна база данни, в която се включа съществуващите бази данни плюс компендиума, който съществува. И материалите, които по-настоящем са включени, е, няма да не са а, е, само на английски език. Национални а, е, м, разработки съществуват на съответния език, на който са предложени на съответната държава. Основната част обаче е на английски език, най-обобщаващата информация на английски език и идеята ни е да а, направим оптимално по отношение на функционалността на тази база данни на общостно ниво. Една от а, важните области в връзка с а, осъществяването на системите за приложение на национално ниво и санкциите с възпиращ характер е свързано с работата, която извършваме в момента за показателите за изпълнение на едно ниво а, наблюдаваме националното законодателство, за това то да е достатъчно и адекватно. И на друго ниво разглеждаме системите за а, приложение на национално равнище. И в тази посока разработваме редица показатели, които ще ни позволят не само да измерим доколко една система за приложение е действително постига целите си, но също така ще ни позволи да създадем една възможност за сравнение между различните държави, доколко и как действат тези системи. Санкциите, глобите са много важни, те трябва да имат възпиращ характер, а ние а, също така се концентрираме и а, в тази тема знаем, че в а, някои държави те се повишават и в контекста на това а, на този анализ ще стигнем до своите заключения с държавите членки. Също така искам да кажа, че имам ли още малко време, господин председател? Искам и съм по-бързо да преключите, защото вашите колеги са тук вече следващата точка. А, може би знаете, че карате вашия шеф да чака, но може би нямате нищо против, казва председателят. А, Председателят на комисията продължава. Действително ние работим и по проблемите за отношенията бизнес към бизнес, справочници с предприятия, предложение, което от една страна ще разгледа и материално-правните аспекти на практиката и от друга страна ще включи мерки за здравяване на механизмите за приложение, които са достъпни за бизнесите във връзка с тази област. Благодаря. Благодаря много, казва председателят. Наистина обстойно представяне, доста свежи идеи, нов материал и от които ще може да се възползва докладчика и да обмисли някои от тези мерки. Докладът първоначално се публикува в март месец и чак сега успяхме да го разгледаме в нашия натоварен график така че ще отразим ново, новите развития от този период. Робър Рашвор, искате ли да направите обобщение или просто да потвърдите графика за следващия етап на нашата работа заедно? Да, благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да ви благодаря за коментарите. Както виждам, всички бяхте единодушни, всички сме на едно и също мнение и със сигурност ще подобрим а, текста с изменения. Но в общи линии сме съгласни. На господин Берис, Борисов бих искал да кажа, че сте прав да настоявате върху превенцията. Но а, това е директива за максимална хармонизация. Като в това отношение отговарям и на коментарите на много другите колеги. Госпожа Сеналова също се спря на този момент и на трансграничните практики. Та, максималната хармонизация ни позволява в много по-добра степен да обменяме информация. Това означава, че имаме единна рамка за всички държави членки. Това от своя страна дава възможност да се рекламира един вид лошите практики да се знае, че те не трябва да се прилагат. Разбира се, много е важна превенцията, но максималната хармонизация я прави възможна. Тази максимална хармонизация не трябва да води до намаляване на закрилата на потребителите. Госпожа Перес се спря на някои а, аспекти и е, всички четем пресата и знаем, че в някои държави членки има хора, които живеят в изключително трудни условия. Тази директива обаче продължава да не се прилага към финансовите услуги и към услугите в областта на недвижимите имоти. Тези услуги не са свързани с потреблението. Това не е чисто потребление. Тук става въпрос за придобиване на капитали. Това е нещо различно. Госпожа Перес говори също така за а, намаляването на практиките в черния списък. Не, тук не става въпрос за това. Просто искаме да гарантираме, че тя и комисията ни успокои в това отношение, а именно, че няма да има намаляване на броя на практиките. Комисията ще преразгледа ориентировачния документ – и по този начин ще има еднакво тълкуване във връзка с това, що е нелоялна практика. И всички държави членки ще тълкуват нелоялната практика по един и същи начин. В крайна сметка всички ние трябва да решим как малко по малко да изградим едно единно и стабилно цяло госпожа Сенаова се спря а, на още един а, момент на онлайн покупките. Това, а, тук черпим от директивата за правата на потребителите. А, вие казахте, не знаем къде можем да ги видим точно тези права. Но чрез директивата за правата на потребителите се дава отговор на вашия въпрос. И ние ще работим по нея в тази комисия, а и работим вече през последните 2-3 години. Альтернативното решаване на спорове, онлайн решаването на спорове също са важни в този контекст. Важно е целият този процес да продължи, като се идентифицират нелоялните практики. Комисията трябва да играе своята роля и аз с огромен интерес очаквам да видя какво ще направи тя. Тя ще организира и семинари, за да може да разпространи своята дейност. Чухме коментари във връзка с околната среда и с заблуждаващата реклама. Знаем, че напоследък много продукти се рекламират като екологични и това става в контекста на заблуждаваща реклама. На това трябва да се сложи край. Така наречения greenwashing. Много от вас се спряха на още един момент. Комисията, господин Харбър, отношенията между бизнеса, B2B, трябва да се уреждат в контекста на тези принципи. Само, че ние трябва да помислим кой инструмент да използваме, в рамките на кой законодателен акт. Директивата, която обсъждаме днес, между другото, господин Борисов започна именно с тези думи. По толкова различен начин се прилага тази директива, че е ам, не би трябвало да се стига до разширяване на нейното приложно поле, така че тя да обхване отношенията между бизнеса B2B. Ако имаме законодателен акт, който обхваща както отношенията между бизнеса, така и отношенията между бизнеса и потребителя, само ще осложним нещата, защото е много трудно приложението на директивата да се осигурява от една агенция – Обикновено тези две неща са разделени. Много често имаме различни институти, които се занимават за защитата на потребителите а, и съвсем други институти, които уреждат отношенията между бизнеса. Та това е мнението ми по отношението на а, B2B, отношенията между бизнеса. Поне това е моята гледна точка. Мисля, че не трябва да включваме тези отношения тук. Предполагам, че други колеги споделят моето мнение. Някой ден ще трябва да уредим и въпроса за отношенията между потребителите. Знаем, че много често потребителите се превръщат в продавачи в онлайн търговията. Този въпрос е нерегулиран към момента. Така че това е един непознат терен, по който ще трябва да тръгнем в най-скоро време. От тази гледна точка също може да има нелоялни практики. С интерес очаквам Както казах, евентуалните изменения, които ще внесете, действително срокът предвиден за измененията е кратък. Крайният срок е 23 октомври. Измененията ще разгледаме на заседанието на комисията на 27-28 ноември, а ще гласуваме на 17 декември в комисията ИМКО. Благодаря. Yes, well, thank you very much indeed. Um, so... Благодаря много. Мисля, че имаме време до 23, както и вие казахте, за да обменим допълнително мнение по въпросите засегнати в дискусията. Благодаря много. Благодаря на комисията за това, че се присъедини към нас. И така, сега преминаваме към един винаги вълнуващ момент в живота на нашата комисия, когато започваме ново предложение. Мисля, че съвсем а, а, правилно е да кажа, че от доста време го очакваме и нашите очаквания са високи за пакетните туристически пътувания и комбинираните пътически услуги. А, приветстваме госпожа Ван Треди, която е а, ръководител на екип и а, Оста който също участва много в работата на нашата комисия. Те ще ни представят а, оценката на въздействието и така ще инициираме процедурата. Едно сърдечно а, приветствие за господин Ханс Питер Майер, който за първи път е сред нас днес след обед. тази сутрин прие позицията на докладчик. Опасявам се, че леко отсъстват докладчиците в сянка в момента, но се радвам, че госпожа Руле и аз ще покрием някои от групите и господин а, Рошфор ще се присъедини към нас, но така или иначе ще се радваме да чуем представянето на комисията и да зададем въпроси по този доклад. Господин Петри. Вероятно сме готови вече и с екрана, презентацията на екрана, или няма да ги ползвате. Благодаря много, господин председател. Благодаря, че ни давате повод да представим предложението за директивата за пакет на туристически услуги и така нататък и най-вече оценка на въздействието, която предшества предложението. Също така, в началото искам да поздравя господин Ханс Питър Майер за това, че беше номиниран за докладчик по това важно досие. Действително, прав сте, господин председател, че доста отдавна се чака това предложение. Ние извършихме доста обстойни консултации преди да стигнем до момента, който имаме готовност да представим предложението. 2007-2008 вече бяхме започнали с първите консултации, които бяха последвани от изследване от комисията за измерване на динам... на ползваемостта от страна на потребителите на е, такива пакетни туристически услуги, комбинирани пътнически услуги. След това редица събития, конференции бяха проведени да се консултираме с заинтересованите страни и органите държавите членки. И след това последва през 2012 и 2013 оценка на въздействието и вече пред нас е предложението през от юли тази година, както добре знаете. И така, какво искаме да постигнем с това предложение по новата директива за пакетните туристически пътувания? Не е новина за вас, че а, пътническия пазар се промени доста от съществуващата директива, която от, 2000, от 1990 година. Основно това се дължи на развитието на интернет, възможността за потребителите, за пътниците да резервират сами своите пътувания в интернет. И това напълно промени условията на пазара и промени цялостната ситуация, като намали броя от, на традиционни, предварително организирани пътувания, което представляваше основната част на туристическите пътувания по време на приемане на сега действащата директива. И ако разгледаме ситуацията на днешно време, ако разгледаме а, целият пазар за туризъм и почивка, а, сега основната част от а, а, туристите организират сами пътуването си, като ангажират отделно всичките компоненти. И само 23% купуват традиционните предварително организирани пакети предлагани от туроператорите. Така че, евентуално в пътническа агенция. Оставащите около 26% са случаи, в които потребителят сам или сама комбинира основно онлайн възможности за пътуване. Да речем, динамични пакети или комбинирани а, пътнически услуги. А, да речем, потребителят отива на дадена интернет страница, която предлага възможността да се а, ангажира и а, транспорт и престой наведнъж. веднъж и да речем той ангажира, избира а, полет, например, и след това, след потвърждението, избира а, къде да остане на мястото, където докъдето ще лети и фактически закупува тези две услуги наведнъж. Нещо като Expedia, например, това е един а, оператор, който действа по този начин. Има също така и случаи, в които можете да ангажирате, резервирате транспорт, да речем полет и по време на процеса на резервация, ви се напомня да си ангажирате и наем на кола или хотел от друг търговец, който ви прехвърля към друг интернет сайт, но след това тази информация влиза отново в а, виртуалната пазарска кошница и след това плащате наведнъж. Има и ситуации, в които тази покана, това приканване е да речем да се закупи допълнителна пътническа усло, а, услуга и а, не а, съвсем пакетирана а, цялата услуга, т.е. не плащате наведнъж за всичко, но имате възможност, бивате приканени да отидете след това в друг а, интернет сайт, където да подберете тази допълнителна услуга. Всичко това, както казвах, е, са комбинации, комбинирани е, пътнически услуги. Те са 26%. 17% от тях са в един и същи а, търговец, както дадах за пример Експедия, а пък 6% са тези комбинирани услуги, предлагани от различни търговци. И така, наблюдавайки тази ситуация, това развитие на пазара, ние и анализирахме пазара и се консултирахме и с заинтересованите страни. Отбелязахме, че Директивата за пакетни туристически пътувания всъщност не обхваща тези варианти и създава проблеми на пазара, проблеми за бизнеса, проблеми за потребителите. Проблемите за бизнеса, както сме посочили в нашата оценка на въздействието, е в три степени – от една страна липса на равнопоставеност на условията. Много от тези а, комбинирани пътнически услуги, а, които идват онлайн, а, са много подобни за пакетните, туристическите пакети за потребителя, от гледна точка на потребителя, но всъщност не се обхващат от директивата. Също така нямат разходи по спазването на които подлежат и традиционните пакетни туристически пътувания, което е около 10 до 12 евро на пакет. Така че имаме липса на равнопоставеност на условията между тези две, два вида услуги, които всъщност са в конкуренция една с друга. Освен това, ние смятаме и сме отбелязали, че Директивата от 1990 година съдържа изисквания, които са напълно излишни, те са от миналото и създават излишни, необосновани разходи за спазването. Например, информация, изисквания за информация за брошури, които са изключително скъпи. сега ерата на интернета, не са нужни подобни брошури и ще улеснят, ще намалят административната тежест. Настоящата директива също така защитава пътуващите в командировки което може да не е така в държавите членки де-факто, но според обхвата на директивата е така и също се създават по този начин допълнителни разходи за спазване, особено когато предприятията ангажират пътуването си през агенции. На трето място фактът, че тази директива се основава на минимална хармонизация, води до разнопосочни а, разнопосочно приложение в различните държави членки и съответно а, влияе на трансграничната търговия. втората група проблеми, които наблюдавахме, са свързани с потребителите – Измерили сме в оценката на въздействието а, в каква степен а, настоящите нови комбинирани пътнически услуги а, са в ущърп на потребителите спрямо пакетните туристически пътувания в сравнение с традиционните пакетни туристически пътувания. И така виждаме, че разликата от 593 до 191 евро. Тоест, наистина това е в ущъп на потребителите. Видяхме също така, че някои от правилата не са подходящи, не осигуряват достатъчно защита за потребителите това също е в ущърп на потребителите. Да речем, директивата позволява увеличаване на цените при някои условия, но не предвижда в каква степен може да се увеличат цените, което е една несигурност, водеща до неяснота за потребителите. Що се остана се до щетите, моралните щети не се покриват от директивата. Това е още един пример. И така, с оглед на всички тези проблеми, решихме какви ще са целите, политическите цели на тази директива. Първата обща цел е да се подобри функционирането на вътрешния пазар в а, сектора на а, туристическите пътувания. Искаме по-равнопоставени условия за бизнеса, да бъдат по-добри офертите за потребителите и да няма необосновани разходи за спазване. На второ място, свързаните с потребителите цели са постигнане по-висока защита за потребителя в този пазар и по-конкретните цели са да се по нижи неизгодното за потребителя с по-голяма прозрачност и а, включването на тези комбинирани пътнически услуги в обхвата и повече яснота на съществуващите правила, за да може да е по-лесно за потребителите да се ориентират. В оценка на въздействията също така разгледахме и въпроса за пропорционалността и субсидиарността, както знаете. И установихме, че заради разликите в националните законодателства, целите нямаше как да бъдат постигнати в голяма степен от държавите членки, показателите. И ако оставим тези нови развития на пазара да бъдат обект на работата единствено и само в, на ниво държави членки, това ще доведе, до, по, доведе до по, допълнителна фрагментация. Това ни а, до, помогна да а, изведем 8 варианти. Пър, а, варианта с действие. Първо, статукво. Второ, указание как да се прилага директивата, която съществува в настоящата ситуация. Трети вариант конкретни етикетировки за пакетираното пътуване. На трето място да отменим действието на да за съдем регламент. На четвърто място като а, законодателство, да модернизираме директивата и да увеличим а, нейния обхват до комбинираните пътнически услуги от един търговец онлайн. Шестия вариант би бил нещо, което наричаме постепенен подход, включване на а, петия вариант за единия търговец, но също така и пакети, комбинирани пътнически услуги, по, предлагани от няколко търговци, плюс а, допълнителните комбинации, но с по-лек регулаторен а, режим. Следващия вариант е пълно покритие на тези комбинирани пътнически услуги, било то от един или от много търговци. И вариант 8, който разгледахме, беше въвеждането на пълна директива, която включва всички пътнически услуги. И този вариант 8 всъщност беше първоначално махната от оценката на въздействието и причината е, че независимите пътувания, индивидуалните пътувания, едва ли не директивата ще трябва да регулира е, най-обикновени резервации в хотел или за пътуване. Но последствие видяхме, че има доста сериозен корпус от общностно законодателство, което регламентира този, тази област. Няколко примера са да речем директивата за потребителските права, която скоро ще влезне в сила, директивата за свободната търговия, директивата за правата на пътниците също така видяхме, че при индивидуалните пътнически резервации е ясно за потребителя с кого той контактува. Така че има по-малко трудности. А когато става въпрос за пакети, фактически той работи с един а, търговец, който предлага всички други услуги, затова се нуждае от повече защита. И така, оценихме тези 7 варианта. Отхвърлихме вариант 8. След това разгледахме статуквото и измерихме какви ще са разходите за приложение. Търговията, трансграничната търговия 1,5 65 евро на пакет щеше да бъде цената и направихме заключение, че би било добре да се направи нещо, за да се подобри ситуацията а, посредством една от другите възможности, според някои от другите варианти. Що се отнася до указанията за по-добро приложение, втория вариант, установихме, че това няма да намали разходите за бизнеса, проблемите с настоящата директива ще останат и много малко от заинтересованите страни всъщност подкрепиха този вариант. А, когато стигнахме до етикетирането, видяхме, че това ще е много сериозен разход за бизнеса, като а, с много малък резултат за потребителя. Само 3% биха а, кликнали върху подобен етикет, за да научат повече за правата си. Отхвърлянето на директивата вариант 4, което разбира се ще доведе до много сериозни спестявания при бизнеса, 10 до 12 евро на пакет – но това ще донес, доведе до много сериозен ущърп за, подкрепи, за потребителят, защото няма да има каквато и да било защита. И а, махането на регулацията а, на европейско ниво ще по, а, увеличи а, фрагментацията на единния пазар. Когато стигнахме до комбинираните пътнически услуги от един търговец, правилата, които предлагаме тук, да речем махането на изискването за брошури, ще намалят разходите на бизнеса за спазване с няколко евро, което всъщност са доста средства като цяло ще увеличи обаче разходите за спазване, тъй като се включват и нови продукти. Но въпреки това изчислихме 80 милиона евро като спестяване от този вариант. Вариант 6 А, тук се покриват и комбинираните пътнически услуги от повече един търговец с а, този вариант. Установихме, че са същите спестявания като вариант 5, но ще се увеличи конкуренцията, като се включат повече а, туристически продукти в обхвата, но ще доведе и до допълнителна гъвкавост в сравнение с вариант 5, защото продавайки продаващите от един или от няколко търговеца ще могат да установят бизнес модел, който е по-лек. Да речем, експедия или подобните сайтове ще могат да променят услугата, която представят. И а, тук сме приели, че 25% от един търговец и 50% от цялостните пакети, 20% от тези от, предлагани от един а, търговец ще се адаптират и това ще доведе до намаляване на допълнителните разходи за спазване, защото това е вид гъвкавост. И също отбелязахме, че това е добър, добър плюс за малките и средни предприятия. По тази причина стигнахме до заключението, че шестата опция е за предпочитане. И за това и нашето предложение почива на тази опция. Благодаря. Благодаря ви за обстойния преглед. Наистина оценката на въздействието прави анализ на всички възможни опции. Вие наистина сте положили усърдна работа и ни описахте подхода от 8-те опции. Но подхода свързан с шестата опция, по мое мнение е добър, защото по този начин се постига добър баланс, който може да бъде прият от всички държави членки, включително и от моята. Мога да ви уверя, че Германия и Обединеното кралство са водещи държави в областта на пакетните услуги. Сега ще дам думата на докладчика за евентуални въпроси. Ние също имахме кръгла маса, която може би трябва да а, обсъдим тук. Имаме и други оратори, но започваме с вас, господин Майер. Бозе. Ja, vielen Dank, <clears throat> Herr Vorsitzender. Ja, der Kommission erst. Благодаря ви, господин председател. Комисията е свършила наистина отлична работа. Горещо благодаря за обстойното представяне на оценката на въздействие. Слушах с голямо внимание, е, защото презентацията наистина беше интересна и с недърпение очаквам да видя какво ще се случи с шестата опция, която ще представлява и основа за законодателното предложение. Дали ще се избере шестата опция или пък ще се почерпи нещичко и от останалите. Такива ще видим. Комисията направи предложение на координаторите на 6 юли и аз трябваше да изготвя доклад по предложението, след което трябваше да изготвим и график. Решихме, че до края на март трябва да приключим това досие. като гласуваме и в пленарна зала също през март. на пленарното през юли месец ще трябва да се гласуват много от досиетата от предишния мандат на парламента, така че ще се опитаме през март да гласуваме по моя доклад. Наистина поставили сме летвата прекалено високо, но мисля, че ако бъдем единни, ще успеем. Секретарията свърши доста работа. Аз от своя страна ще се погрижа тази работа да продължава. Ще работя в тясно сътрудничество както с секретарята, така и с докладчика в Сянка. Чух какви са резервите, но ми се струва, че въпреки тях ще постигнем задоволителен за всички резултат. След изслушването, което ще се проведе на 5 ноември, ви предлагам да сформираме среща на координаторите, на която да направим обмен на мнения. Комисията се спря на някои аспекти, може би е добре аз да изкажа и нашите приоритети. Един от тях е приложното поле, зачитане на правата на пътниците преди, по време на и след пътуването. По отношение на либерализирането на въздушния сектор и на покупко-продажбите по интернет, мисля, че доста напредък беше отбелязан в това отношение. Да не забравяме, че напоследък доста се промени и поведението на потребителите, което от своя страна води до непознаване на приложното поле на директивата. Тъй като много често потребителите се чудят дали а, даден случай влиза в приложното поле на директивата или не. Липсва единно прилагане, липсва хармонизация, предприятията и туроператорите, които извършват трансгранична дейност, изпитват сериозни затруднения заради различните национални разпоредби. Аз наистина съм за известна хармонизация. Разгледахме и въпроса за необходимостта от по-голяма осведоменост на обществеността. Необходимо е да помислим дали това ще се отрази на цената на пътуванията, трябва да се спрем и на обещетенията при форс-мажорни обстоятелства и всячески да осигурим сигурност на пътуващите. Бих искал да се спрем на спазването на приложното поле на а, директивата. Вие знаете, че аз съм докладчик не само по тази тема, но и по правата на пътниците. И трябва да ви призная, че а, доста се нервирам от заплахите, които ни отправят авиокомпаниите. Авиокомпаниите казват, ако отидете твърде далеч за законодателството, ще отменим полети. Представете ли си? Те ви заплашват, че ще а, отменят полета и че ще нарушат а, договор за пътуване. Просто е така. Казват, ако стане това или онова, да знаете, не ме интересува какво пише в договора. Така че нека да се спреми на този момент. А, мисля, че подобни заплахи към Европейския парламент са неприемливи. Доста въпроси ще разгледаме, доста работа ни предстои и ми се струва, че трябва да бъдем строги. И да отделим и внимание на тези туроператори, които са съвестни и спазват договорите. Ще имаме изслушване, както ви казах, след което ще имаме възможност за обмен на мнения и сред нас. Председателя. Няколко коментара и въпроси от мен. Струва ми се, че сте намерили правилния баланс с оглед на естеството на пътуванията. Но това, което ме изуми, преди малко чух и други да говорят за авиокомпаниите и за полетите. Та, нека ви напомня, че работим в сътрудничество с Комисията по транспорта по правата на пътниците. Често говорим за обещетение на пътниците в случай на отмяна на полета и така нататък. Доста неща се промениха в това отношение в сравнение с първоначалната версия на законодателния акт. Въпрос към комисията. Доста неща са обхванати от пакета за правата на пътниците във въздушния транспорт. Необходимо е да имаме по-голяма последователност във всички сектори. И на следващо място усиленото използване на бързоскоростните влакове несъмнено ще доведе до ситуации, в които хората след самолета ще трябва да хванат бързия, бързоскоростния влак. В този случай се питам дали разпоредбите, които прилагаме към въздушните полети, ще се прилагат и в случаите, в които има отмяна, да кажем, на даден бързоскоростен влак. По отношение на франчайзинга в железопътния сектор, знаем, че там няма голяма конкуренция. Та ще се прилагат ли разпоредбите и към този тип влакове или ще има някакви специфични разпоредби? Това беше второто нещо, което ме изуми, когато прочетох документа. Третия ми въпрос Комисията Удовлетворена ли е от засиленото пътуване на хората между държавите членки? Защото хората често пътуват. Те си резервират хотел в друга държава, резервират голф игрище и така нататък. Вие удовлетворени ли сте от дефиницията, която имаме по-настоящем и която изключва подобен тип пакетни услуги? Как да се уверим, че този тип пакетни услуги също влизат в обхвата на законодателни акти. И на последно място, трансграничната компетентност при обявяването в неплатежоспособност, несъстоятелност. Дали директивата за правата на потребителите е достатъчна в това отношение? дали са се променили правилата за трансграничните компенсации или пък ще влизат в приложното поле на този законодателен акт. Възможно е туроператора в друга държава членка да изпадне в неплатежоспособност. Какво е вашето мнение? Това бяха моите въпроси. Някой друг да има такива? Не. Нека да чуем тогава отговора. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Поздравления и от мен към докладчика. Радваме се, че Комисията по вътрешен пазар е решила да има такъв строг график, което показва големия ви интерес към това предложение. Приветстваме факта, че сте се насочили към приемане на акта на първо четене на пленарното през март. Бих искала да се спра на въпроса, който вие повдигнахте, господин председател. Когато преразглеждахме предложението, отделихме специално внимание на връзката с важните предпазни мрежи, които бяха прияти в рамките на защитата на пътниците. Тази предпазна мрежа не съществуваше през 1999 когато приехме първоначално директивата. Доста усилия бяха положени и за да се изясни факта, че ние искаме потребителите да имат право на избор в случай, че възникват някакви проблеми в, с транспорта в рамките на пакетната услуга. Това е изборна политика. Ние можем да я обсъдим с, с законодателите, но ни хареса тази опция, защото има много случаи, в които от практична гледна точка би било трудно за потребителя да се обърне само и единство към организатора на пътуването. Той трябва да има възможност да се обърне и директно към превозвача. Не може да се стига до двойно обещетение за един и същи проблем. Така че имаме два различни сегмента. Единия е между бизнеса. Имаме организатори и транспортен превозвач. И трябва да се намери решение на случаите, в които потребителя вече е получил обещетение, например за това, че е отменен полета. Не трябва организатора на пътуването, туроператора, например, да плаща два пъти за един и същи проблем. Този момент трябва да бъде много добре изяснен. Опитали сме се също така да приведем в съответствие нашата работа с работата на колегите от Генерална дирекция транспорт при преразглеждането на регламента за правата на пътниците. Специално внимание сме отделили на ограничението на броя нощувки, които трябва да бъдат заплатени от въздушния превозвач в случай на форс-мажорни обстоятелства. Ще видите, че нашето предложение в това отношение копира буквално първоначалното предложение на, генера... на колегите от генерална дирекция а, МУВ. Това е с цел по-голяма последователност в нашата работа. Както в предложението, така и в съобщението към предложението сме изяснили ясно, че пътниците трябва да се ползват от всичките си права като такива, но трябва да се ползват и от допълнителен набор от права, защото имаме комбинация на туристически услуги. Отбелязвам си казаното от вас във връзка с новите видове пакетни услуги, така например комбиниране на въздушен и железопътен транспорт, но тези пакетни услуги продължават да се уреждат в законодателството, което ам, урежда отделните видове транспорт, а в случая имаме комбинирано използване на няколко вида транспорт този контекст трябва да се отчитат спецификите на съответните видове транспорт, но към момента а, решихме да не пристъпваме към този момент, защото, както обясни и колегата, сме се допитали а, до всички заинтересовани страни и след консултацията, която проведохме, не решихме че трябва допълнително да се настоява върху спецификата на един или друг вид превоз. Отчели сме, разбира се, трансграничното естество на този вид пазар. Считаме, че потребителите, извинете, проблемите, пред които могат да бъдат изправени потребителите могат да бъдат решени посредством сега действащото законодателство, например Брюксел 1, Рим 1, Рим 2. Тези законодателни инструменти ще играят своята пълна роля. Взели сме предвид и директивата за правата на потребителите, така че няма да се изненадате, ако видите, че много от преддоговорната информация, която се изисква и която се упоменава в предложението, всъщност е същата като тази, която използвахме в а, един скорошен законодателен акт, който ще влезе в сила. И не на последно място Отчели сме и трансграничните проблеми, пред които могат да се изправят потребителите в случай, че има фалит на туроператор, който е регистриран в друга държава членка. С това предложение бихме искали да създадем система, която да улесни трансграничното действие на схемите за несъстоятелност. Сигурни сме, че можем да изработим система, която да сработи и сме сигурни, че можем да подобрим сега действащата. Uh, това е съвсем ясна цел Наистина поздравявам ви за това. Сега какъв е, е графика? Подчертаваме, че на 4 или 5 ноември ще имаме едно изслушване. Много бързо трябва да работим, за да можем да се подготвим. Така че това ще бъде приоритет както за докладчика, така и за докладчиците в Сянка. Също така ще очакваме и становището на транспортната комисия. А Много се радвам за това. Благодаря на госпожа Манфреди и госпожа Петри. Надявам се, че ще работим съвместно, наистина, за да можем да постигнем успех до месец март следващата година. Благодаря ви. И така, ще се сменят екипите. Приветствам представителите на Генерална дирекция Connect. Well, this is a, an exciting afternoon for the вълнуващ след обяд за комисията, защото ето сега ще дадем старт на още едно проекто предложение. Изключително много се радвам, че мога да приветствам а, колеги, които познавам от Генерална дирекция Connect. А, наистина за мен е голямо удоволствие, че сте тук това е, е всъщност трети път, когато а, ще говорим за реформата на пакета в далекосъобщенията, областта на далекосъобщенията. Наистина много ви благодаря. Аз бях докладчик по въпросите, свързан с а, а, универсалните услуги и правата на потребителите. 2002 година, мисля, че или първа, ако не греша, бе годината на този акт. Освен това бях и докладчик на тази комисия относно реформата на този пакет през 2009 година, след известни малки неблагополучия, ако си спомняте не успяхме да постигнем споразумение по окончателния вариант на пакета. Имахме едно много важно гласуване в Страсбург преди го, е, изборите. И ето ни сега отново пак на тази тема. Изключително интересно предложение, по което ще говорим днес. Госпожа Руле, е, е, с вас работим заедно по тези пакети. Господин Басто Сенов, член на нашата комисия. Мой докладчик в сянка на предишните е, пакети сега ще си поеме отново същата функция, така че много нови идеи и много богат опит ще допринесем в разискванията, надявам се. Това е общата рамка на дискусията. Освен това, искам да ви кажа, че имаме общо съгласие – с Комисията по промишленост ние ще отговаряме за всички елементи от реформата по отношение на правата на потребителите, на ползвателите и това ще бъде част от общия пакет. Така че днес ще говоря особено по тези въпроси днес след обяд що се отнася и до очакваните изменения, които ще предложим. Разбира се, интересуваме се и от останалите части. Колегите са съвсем свободни да предлагат изменения и в всички области на пакета. Имайки предвид и предишната реформа на актовете, с помощта на комисията аз успях да въведа и да стигна до споразумение с съвета относно много важни аспекти от правата на потребителите. И сега ще имаме също много голяма възможност изключително важно е, между другото, да кажа, че в първоначалното предложение на комисията нямаше много аспекти от предложенията, които бяха направени точно от нашата комисия. Искам да ви припомня този факт, така че може би договорите могат да станат 12 месеца, но това е един, една подробност, която вметвам тук в хода на встъплението си. Това е поне, подчертавам, опита ни в тази област област. Що се отнася до роуминга и потребителите? Тук също се включват конкретни елементи. Ще работим съвместно с Комисията по промишленост по този въпрос, защото много други реформи са в ход. Не непременно свързани с проблеми, свързани с потребителите, но въпреки всичко много важни, когато става въпрос за въвеждане на някои а, съобщения а, преддоговорни, насочени към потребителите, а, разходите, цените за роуминга, условията, например, мога да посоча. А, и също ние ще работим по тези аспекти съвместно с Комисията по промишленост. Това бяха само уводните ми няколко думи. Не зная кой всъщност ще представи и проекта. Виждам, че имате подготвени материали на екрана е, това е много важен аспект от работата, която ни очаква, защото след разискванията ще можем да решим как да подходим с измененията. Кой ще започне? Роберто. Да. Благодаря, господин председател. Първо аз, после Антони ще продължи по отношение на оценката на въздействието, ако вие сте съгласен. Разбира се. И така, тук по-скоро искам да направя едно встъпление към този пакет, насочено към потребителите. Разбирам, че е полезно за комисията да може да ви запознаем с целия пакет в един по-широк смисъл. Пакетът е част от нашите усилия да а, анализираме а, европейската економика в посока към цифрова економика, като обърнем сериозно а, внимание на растежа на а, заетостта и това е част от цифровия дневен ред. Този пакет не покрива абсолютно всичко, що се отнася до вътрешния пазар и цифровия пазар, а засяга въпроса свързан за свързаността там, където всичко се а, спойва в едно. Свързаност, а, интернет, платформи и услуги. Това е основната а, структура за свързване на обществото. 10 септември колегиума прие пакет, така наречен пакет е, за свързване на континента, който се състои от три елемента. Първо, комуникацията. Това е визията на комисията относно стъпките, които следва да се извървят, за да се създаде единния пазар на далеко съобщението. Това е един изключително важен елемент от развитието, но не единствен. Е, комисията прие препоръки относно ценообразуването и недискриминирането по отношение достъпа до широко лентовия интернет и особено е, е, следващото поколение и техния достъп в средата, що се отнася, разбира се, до ценовите въпроси. И най-важното в днешното ни изказване ще бъде предложението за регламент по отношение на единния пазар на далек, за далек, далекосъобщение. съобщение. Първо, защо регламент за съобщителните услуги? И именно наистина тук разглеждаме точно потребителския аспект. Основанието за правния инструмент да изглежда по този начин е, защото ние говорим тук за вътрешния пазар, за мерки за хармонизиране и до известна степен в някои случаи максимално хармонизиране. Така че ние търсим сходни решения навсякъде в Европа и инструментен регламент всъщност е основния акт, с който можем да постигнем тази цел. Освен това, нещо, което е свързано и с скоростта на изпълнение на пакета, използвайки на на директива, означава, че е нужно втори етап националното транспониране на директивата, което а, отлага самото му изпълнение. Философията на този пакет е, че той стъпва всъщност върху съществуващата рамка и се опитва да допълни, да я усъвършенства с оглед на вътрешния пазар, т.е. пазар без граници. Пакетът се състои от три стълба основно. Първият, който е за а, пространството един потребител, т.е. постигането на едни и същи а, правила, договорни условия в рамките на Европа. Разбира се, тук имаме предвид електронна комуникация, услуги за свързане, услуги и договори за свързване. Не става въпрос за купуване на стоки в интернет, например. И този стълб има и а, разпоредби, които ще бъдат насочени към онова, което наричаме пространство за е услуги за свързване, това е роуминга, използването на вашите устройства в рамките на цяла Европа и също международните разговори. Освен това, за първи път в европейското законодателство се прави предложение за мрежов, мрежов неутралитет. Втория стълб е, се отнася за дружествата дружествата, които предоставят е, този тип е, съобщителни услуги по един най-прост начин, как ще бъде регламента настроен към тях, т.е. как ще има едно разрешение е, на държава-държава, ще може да се предлага тези услуги или в повече държави членки. Просто ще се облегчат условията за разрешението. А, а третия елемент е свързан с всичко, което е нужно, за да може тази компания да предложи съответно услугите. Фиксираните продукти, така наречените виртуални продукти, които се използват от а, дружествата, за да могат да подготвят офертата, насочена към потребителите и разбира се, частотите спектъра – частотния спектър. Тук, разбира се, основно е широко лентовия този, който ни интересува. Това е основния елемент, свързан с предоставянето на услуги към потребителите в Европа, независимо къде са те. Скоростта, с която услугите, мобилните устройства могат да работят, е, се увеличава наистина впечатляващо. Е, сигурен съм, че виждате това. И а, е, на следващ етап всичко, което се предлага, е по-бързо от предишното. Така че много скоро всички наши устройства ще бъдат постоянно свързани с интернет и всички предмети около нас ще бъдат свързани с интернет. С други думи, спешно се нуждаем от достатъчно спектър за да може наистина да а, отговорим на изискванията на такова хиперсвързано общество. Сега нека да се спра на страната с потребители. Защо е нужно наистина да има единни правила за потребителите в този сектор. Две са причините. Първо, защото по този начин ще има един, най същна защита в цяла Европа и ще се избегне това, че в една държава членка може би потребителите са по-защитени, отколкото в друга, което няма смисъл от гледна точка на единния пазар. А от друга страна, важно е за дружеството. когато решат да е, навлязат на конкретен пазар, те следва да знаят какви са правилата свързани с потребителите, които трябва да спазват на този пазар, а тези правила трябва да бъдат едни и същи навсякъде, за да може да се реализира економия от мащаби навсякъде. Много често сме ставали свидетели на това, как дружествата ни заявяват –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 за да може да прехвърлим един потребител от едно място на друго, когато, например, той е, действа този оператор в различни държави, това е много е, скъпо и трябва отделно да се разработват схемите за всяка една държава, правилата за защита на потребителите във всяка една държава са различни, понякога тези различия са много големи и всичко трябва конкретно да се разработва. С други думи, ако има един дейност, това ще има полза както за потребителите, така и за дружествата, а за потребителите цената ще бъде по-ниска. И така, първият елемент, който според нас е много важен, свързан с правата на потребителите, е следния. Да се предостави възможност да се използват устройства за електронно комуникация на разумна цена. Естествено, ценообразуването зависи от пазара, тук регламентите не играят роля. Но а, онова, което е неоправдано като разход, а, което е свързано с свръх цени за роуминг, или за големи разлики, свързани с международни телефонни а, е, раз, разговори, трябва да се премахнат на единния пазар. Е, например, ако се обаждате днес от Европа, от Лисабон в Вилнюс, например, 3-4 цента ще струва. Както знаете, е, има разходи, интернет, е, терми, терминационни разходи има. Всичко това се прилага и е, както знаете, че ако са единни правилата, може в крайна сметка е, да бъде различно от онова, което беше преди години. След е, технологичната революция нещата са много различни, независимо какви са причините. Мисля, че е разумно да очакваме, че на вътрешния пазар различията между отделните цени производствена и а, потребителска ще трябва да се а, сближават. Когато остава въпрос за договори, ние бихме желали всичките преддоговорни условия и информация да бъдат предоставени на потребителите по един и същи начин в цяла Европа. Тоест, ние тук търсим максимално хармонизиране на правилата. Искам да повторя. Това е едната страна за защита на потребителите, а от друга страна пък националните регулатори ще трябва да прилагат едни и същи правила, когато навлезат на различни пазари. Няма да диктувам какви са точно нашите предложения. Разбира се, няма да навлизам с подробности в момента, защото времето ни притиска, но разбира се, ако има въпроси, мога да разгледам по-подробно тези преддоговорни условия. Много важна характеристика която е свързана с потребителите, е въпроса свързан с прозрачността и сравнимите устройства и инструменти. Тук с колегата ми днес разполагаме с информация, която се казва, че прозрачността не е една и съща в Европа, скоростта е различна, са, която се предоставя е, в Европа различна. По различен начин се прилагат и правила спрямо потребителите. И в много е, системи просто е, потребителя дори няма и право да има пълната информация. Ние сме убедени, че конкуренцията, свободния вътрешния пазар дава възможност наистина решенията да се взимат от потребителя, но той пък трябва да бъде напълно добре информиран относно практиките, относно условията, които му предлага доставчика, за да може да се избере най-добрата оферта. Неутралност на мрежата. Много важен елемент. В европейското законодателство за първи път се прави именно такова предложение и според нас нашия вътрешен пазар от 500 милиона граждани, вероятно е, представлява най-големия, т.е. Най- най-голямо усилие да се предложи законодателен акт по отношение по отношение на неутралитета в САЩ е, е, нещата стоят по различен начин. Е, има система, която е съвсем различно уредена. FCC съществува, но пък те нямат законодателство в тази област. Според нас, комисията имаме право най-демократичният начин да подходим към неутралитета е да разработим акт. Не прекалено детайлен, вероятно, но да се заложат минималните принципи, които могат да насочват развитието на процесите. Освен това има и правно основание. Защо? Защото Нашите е, юрисконсулти ни казаха, че когато се разработи конкретен акт, това ще бъде най-добрия вариант. Е, в противен случай няма как да се наложи правилото. Основно законодателството ще предостави минимални гаранции, че всичко ще бъде приложимо по един и същи начин към всеки един потребител. Няма да има блокиране, няма да има дискриминация, няма да има намаляване и забавяне на мрежата и на предоставянето на интернет услугите иновационните услуги ще дадат възможност да разработят специализирани услуги под контрола, разбира се, който ще бъде разработен. Що се отнася роуминга, до роуминга? Защо след като няколко месеца отминаха от е, одобряването на акт е свързан с роуминга, защо отново се връщаме на този въпрос? Защото сега го разглеждаме през призмата на вътрешния пазар. И в този пакет, пакет роуминг четвърти, ако го наречем, наречем това е, е, е, е един доброволен режим, който не променя роуминг 3, но предоставя възможност на дружествата в този смисъл ако те искат да предложат на своите потребители една такава а, а, една такъв вариант чрез споразумение или отделен провайдер, доставчик на роуминг, тогава трябва съответно да се попълнят и изискванията, формулярите за роуминг 3. А за вътрешния пазар всичко това е много важно, защото представете си мащаба, на който ще работят дружествата в Европейския съюз. Освен това, малко се промени и самата парадигма на роуминга. Той може да се случи само единствено, ако дружествата могат да интернализират разходите. Ако във вашата мрежа или в мрежата на вашите партньори работите, винаги ще има допълнителен разход. Никога разхода няма да бъде нула. Ако пък потребителя е в мрежата, тук имаме, разбира се, широка дефиниция на мрежа, тогава този разход ще бъде интернализиран и се надяваме, че ще бъде напълно компенсиран в крайна сметка. Така че, когато постепенно се въвежда тази е, опция, това, тази възможност, поред нас може да се елиминира роуминга след няколко години. От самото начало, когато този регламент влезе в сила, ние ще искаме да се регулира е, цената на е, входния входното позвоняване и тъй като е, ставките постепенно ще се изравняват, нещата ще отпаднат. Наистина в интерес на времето, господин председател, аз ще спра тук. Разполагам и още с е, материал, колко мога да ви покажа за спектъра, за широколентовия, за достъпа и така нататък, но по-скоро ще дам е, думата на колегата. You've covered the, the key elements that we will be looking at on the consumer rights side which will give us where we want to focus our questions this afternoon. Да, действително ще обсъдим всички тези въпроси, особено тези, на които искаме да се справим днес след обед. Давам думата на вашия колега. Благодаря, господин председател. Няма да ви представям подробно всеки един екран от предложението. Но ако мога да се предвижа по-напред, съвсем накратко по въпроса за консултациите, който е много важен. Как да се подготви сектора, така че да се изправи пред предизвикателствата, които поставят економиката и в най-широк смисъл обществото. В този смисъл не сме а, конкретно провеждали консултации, но успяхме да вземем информация от най-широки контакти във всички държави членки, благодарение и на а, сериозната работа на Барек по всички въпроси, свързани с прозрачността и всичко това, което виждате като резултат е много показателно. Много срещи също в парламента тук и в съвета. Една обществена сесия през юни месец, освен, разбира се, дейностите ни, които обичайно провеждаме в такъв един вид усилие. Тъй като това е мярка във вътрешния пазар, не трябва да се изненадваме, че фрагментацията е лайт мотива на различните теми, които са включени тук. Както вече беше казано, във връзка с спектъра и достъпа до мрежи, може би още нещо тук, което е важно, защитата на интересите на потребителите много сериозна а, фрагментация, много големи разлики в а, юридическия подход, в практиката дори и на основата на минималните стандарти на съществуващата директива. Това според нас има много сериозен негативен ефект за всички, които са включени в процеса, за потребителите, това е свидетелство за много големи разлики в цените в европейските пазари, които не са не могат да се обяснят с обективни причини, като да речем разходи за труд или достъп до а, спектър или бежични услуги. Може би е важно тук да се каже, че макар нашият анализ да показва, че има голяма разлика в цените, това не означава, че един по-добре функциониращ вътрешен пазар ще доведе до а, конвергенция към една по-близка цена. Това е а, наистина логиката на един една а, такава линия на цените, която а, се движи и нагоре и надолу. Това, което по-скоро бихме а, очаквали е а, конкурентни пазари и най-добри практики, които са типични за нас, по-добри мрежи, по-добра ефективност и по-добри цени и оттам прехвърляне на по-низките цени и към потребителите. Тоест, това е един съпъсващ момент а, за това приближаване на цените е разлика в а, качеството на сектора и много разнопосочен а, бизнес модел, който а, не е свързан с динам, динамиката на един пазар с нарастващо търсене. Една по-широка економика, която зависи от по-добра свързаност. Принципите на субсидиарност и пропорционалност сме учели. Няма нужда да казваме, че сме а, се съобразили максимално, така че интервенциите да са минимални на месите да са минимални за регионалния пазар, така че да речем, а, свързаното с спектъра не сме го пипали, не сме искали да предлагаме един единствен европейски регулатор, макар да имаше доводи и в тази посока. Също така смятаме, че трябва много внимателно да се изгради механизма за взаимодействие с комисията, да се идентифицират проблемите на местно конкурентно ниво и да има по-голямо сближаване. По отношение на формалното изграждане, структура на нашата оценка на въздействието. Четири групи цели сме очертали, които отговарят на четирите най-общи области на действие. Възможности за услуги, които са максимално обединени, с режим за удостоверяване, по-добра последователност в спектрума, също така европейски фиксирани мрежи, като по-голяма последователност и защита на крайния потребител. В техните пътувания, да речем, за международен роуминг. И така, как най-добре да постигнем тези цели? Зададохме въпроса и така а, няколко варианта очертахме. Постъпенен, а, вариант за справен с различните проблеми, преглед на всички директиви и регламенти, а, значи базовия сценарий. На второ място пълно, пълна координация на вътрешния пазар с комбинация между фокусирана намеса и елементи на преглед. Втори вариант целенасочени мерки за единия пазар – доста вътрешни дискусии се проведоха в комисията по този вариант. И вариант 3, който е като вариант 2, но с единен европейски регулатор. Най-конкретно е изследването от поръчен от комисията, от Екохис, което разглежда вариантите за европейския пазар, ако а, той се съсредоточи върху най-добрите практики, сближаването на цените и това ще има много сериозни ползи на регионално равнище. Милиарди евро годишно. Има и редица други а, ползи за сектора а, по отношение на негови растеж – трябва той да се предвижи към повече модели, свързани с растежа, но и по отношение на другите сектори, които се е, възползват от по-добрия пазар и това развива и крайните потребители. Не само а, за начина по който се защитават техните, техните права, но също така най-общо за динамиката на конкурентоспособността, която ще проистече от всичко това. разходите. Тук много внимателно разгледахме най-лошите възможни сценарии, така че да отчетем напълно това, което предлагаме Имаше и конкретни разпоредби, които евентуално ще имат а, а, като резултат приходи за операторите, но поради редица причини а, много е малка е, е вероятността за тези най-лоши сценарии. А, поне една причина. Така или иначе, тези бизнес модели са, са затихващи функции. И на трето място и в двете области не се заемаме с някакво регулиране на цените, а по-скоро насочваме търговските практики към по-добри такива. В а, графичен формат виждате оценката. На цялостния цялостното въздействие. И оттам проистича и заключението, че вариант 2 е най-добрия вариант. Без да навлизаме в този ситен текст на екрана, основният принцип беше да се постигне баланс върху между обхвата на научните дейности и техния времеви, а, времево въздействие. Нещо изключително важно за пълната хармонизация като цел и в областта на крайния потребител като такава. Тук се изисква бързо действие, бърза реакция на място, за да се въведе такъв режим, като в същия, вет, а, в същия момент има амбициозен, а, обхватен, обхватно приложно поле за амбициозни цели за европейския пазар на електронни съобщителни услуги. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Мисля, че би било полезно Знам, че много дискусии сте провели, не искам да се връщаме към тях. естеството на оценката на въздействието и всичко това не мисля, че е нужно да го обсъждаме. Затова нека се спрем по-скоро за някои от аспектите, свързани с потребителите и как те стават част от цялостната картина. Госпожо Баштош, имате ли нещо, което а, искате да кажете сега или аз да задам няколко въпроса първо? Искате ли вие първо да се изкажете? Благодаря, господин председател. Вие сте и докладчик за този важен доклад. И вероятно аз ще изразя по-малко ентусиазъм от това, което чухме като представена от Комисията за оценката на въздействието. Все пак обаче ще кажа, че това беше една полезна възможност, похвална възможност за нас да говорим за една оценка на въздействието, което обосновава дадено юридическо правно предложение. Не, не често се случва тук в парламента, да знаем какви са точно причините преди дадено предложение. Така че надявам се от днес нататък вече да можем да намерим а, точния път, точния баланс. И това означава че ще можем да дадем доводи срещу твърдението, че не правим достатъчно и че не е добро нашето законодателство. Трябва да кажа, че и аз храня известни съмнения за политическите, юридически и економически последици в това отношение. От политическа гледна точка, макар да има добри намерения за това предложение, то а, стига до нас в много деликатен период. Ние сме а, преди края на мандата си и не това е най-добрия подход за балансирано а, предложение, за балансирано гледище. А, този график означава, че няма да имаме достатъчно време, за да го посветим на дебатите, които предстоят. Затова наистина трябва да си помислим за това. Мрежовата неутралност от друга страна е нещо изключително важно за нас и като такова трябва да бъде разгледано с необходимата чувствителност. А, говорим за свобода на изразяване тук, за предоставяне на услуги, правата на потребителите, редица права, които са толкова всеобхватни и толкова други неща, които а, наистина попадат в а, Густа на популизма понякога. И също ми се иска да кажа, че след като разгледах а, а, първоначалното представяне и разбира се, чакам с нетърпение да видя какво ще кажат и другите, но ми се струва, че не е най-доброто време а, за това предложение. От юридическа гледна точка това предложение за регламент а, преглежда а, цялото законодателство в областта на ръкосъобщенията и някои от тези аспекти, някои от а, тези документи влезнаха в сила едва преди няколко месеца. Държавите членки не са имали време да ги транспонират още. Така че не е ясно защо Европейската комисия е решила да избере един единствен регламент, за да преразгледа редица директиви, които са толкова обхватни. Мръжева неутралност, роуминг, толкова много други. Благодаря. Все пак за представянето, но дали не би било по-подходящо просто да се прегледа а, настоящото законодателство, макар че дори за това е твърде рано. А, част от а, него е съвсем скоро въведено. Нали по-подходящо да има целенасочено гледище за конкретните видове законодателство? И разбира се, не трябва да забравяме, че най-важното е защитата на потребителите, техните интереси са сърцевината на смисъла. Именно това трябва да защитаваме. Имаме много сложна правна рамка, която дава правна сигурност за всички заинтересовани страни в далекосъобщителния сектор. Когато казвам всички, имам предвид всички оператори, националните органи и потребители. Тази правна сигурност е изключително важна за да има добър делови дух в този сектор. И това се отнася до милиони а, граждани в Европа. Кризата не е свършила, макар да сме оптимистично настроени за край. Комисията разглежда в момента някои области в а, сектора, които а, бяха се натъкнали на проблеми. Нещо, което беше одобрено през 2012 година И тогава беше много обещаващо, но дори година и половина не издържа. Говоря за много а, скорошни инвестиции, ако можем така да ги наредем, наречем, които ще бъдат поставени в опасност от предложението, предвидимостта и всичко това се поставя в риск от гледна точка на потребителите и а, от економическа гледна точка наистина е трудно да се види какви са причините на, за това предложение. Все пак обаче тук в а, начина по който се гледа на пазара и конкуренцията а, се промени. Така че ако има повече оператори, повече права трябва да бъдат обхванати. Разбира се, подкрепяме това без да сянка от съмнение, колкото повече избор имат хората, толкова по-добре за тях. Тук говорим за Европейски съюз днес, който иска да стимулира създаването на европейски гиганти, които да се борят на международния пазар. Тази оценка на въздействието два пъти е отхвърлено на ниво Европейска комисия заради липса на основание. На трето четене се разглежда като недостатъчно основание за действие. В този смисъл трябва да си зададем този въпрос. Все пак ще завърша с положителна нотка, въпреки съмненията на всичко, което казах. За НП е много ясно, че това предложение трябва да се приема сериозно трябва сериозно да подходим към него и да го гледаме подробно. Докладчика на това важно предложение също е а, много ангажиран, така че се надяваме да постигнем балансиран, последователен а, резултат в полза на потребителите. Председателят, е, съгласен съм с всичко това, което се каза и преди това, а, и то много а, убедено, но това, което трябва да реши парламента е наистина какво да прави с предложенията, които няма шанс да преминат на време през регулаторната система. Мисля, че от гледна точка на потребителите Разбира се, аз съм го поръчала много подробно. И а, доста от него ми звучи познато. Малко е странно, трябва да призная, малко ексцентрично дори бих казал, като подход да се копира и да се включи текста на настоящата директива с някои нови разпоредби, като формулировките остават буквално същите и сега това да се нарече регламент при положение, че вече имаме регулаторни а, механизми чрез БЕРЕК, където всички а, механизми би следвало да се координират а, и никъде не съм видял, никъде в тази оценка на въздействието, може би го има някъде, не съм видял, анализ, който да ми казва къде са дефектите и пропуските при а, прилагането на правилата от 2009 година от държава членка в държава членка. И защо тези пропуски се считат за толкова сериозни, че се отразяват на економическите резултати в сектора? Не съм установил каквато и да било корелация между това и вашите амбиции за растеж на сектора – нито пък някаква връзка между всичко това като зависимост и стимулирането на инвестициите, които искаме. И така, мисля, че това е фундаментален проблем на предложението и от гледна точка на комисията ние ще сме изключително а, доволни да се усъвременят а, всички разпоредби за потребителите с оглед на е опит, но а, как това ще се осъществи спрямо директивата, в крайна сметка с някакви изменения и то на ниво държави членки може да се а, осъществи в голяма степен всичко това. Нека да ви припомня, че именно този парламент заздрави изискванията за прехвърляне а, в сравнение с а, първоначалното предложение на комисията, много внимателно ще прегледаме текста, за да видим дали сте приели нашите първоначални предложения. Но наистина, доколкото тук става въпрос за по-голяма защита на потребителите, ние ще свършим всичко необходимо. Един от основните пропуски на този процес е, че не сме имали достатъчно подробни и смислени консултации преди е, самото законодателство с вас. Разбира се, подробно ще разгледаме всичко, ще работим за някои изменения, но основните промени ще са свързани с въпросите за отварянето на достъпа и качеството на услугите. Това е много важно и бих искал да задам въпроса и на Роберто по-конкретно. И Антони също. Впечатляващото тук е, че тук подчертахте колко е важна мрежовата неутралност. А доколкото аз виждам, тя не е спомената нито веднъж в текста. Няма и определение за мрежова неутралност. Вие не сте използвали това понятие където и да било. Така че какво е, какво е вашето определение за мрежова неутралност, господа? Какво е специалното тук? Ние много сериозно работихме за първоначалната директива, за всичко това, което е свързано с задължение за качество на услугата и гаранции. Вие доколко смятате, че има проблем в момента, който трябва да бъде решен с а, блокиране срещу конкуренция и в каква степен според вас разпоредбите, които съществуват от 2009 година, не решават този въпрос? Също така ми се струва, че въвежда нови елементи тук. Специализирани услуги, изцяло ново понятие, което никога преди това не сме виждали. Ще трябва и ново определение. Какво означава специализирана услуга? И има и някои други елементи тук, а, които отварят доста от подхода. Какво ще постигнат те? Това са вида въпроси, на които ще търсим отговор в тази комисия, който няма да получим вероятно този път, но ако наистина искате да подобрим правила, правата на спазването на правата на крайните потребители, това са въпросите. И на второ място, трябва да разберете, че а, в допълнение на сериозната ни работа от предишния път а, и на регионално равнище, искаме да знаем какви са новите елементи тук, защото именно тях ще се спрем от сега нататък. Thank you, Chairman. I mm, will share with uh, Anthony uh, a first reply. Of course, I mean, uh, I imagine that uh, we will have uh, the chance. Благодаря, господин председател. Имахме възможност да работим в тясно сътрудничество с докладчика, за да ви представим пълна информация и да може вие да анализирате нашето предложение в тази светлина. Нека да се спра на два въпроса. Както каза и Антони, при представенето малко по-рано, а може би не е станало ясно в нашата презентация, искам да кажа следното. В този регламент избрахме много по-различен път от този, който използвахме в миналото. Избрахме пътя на защитата на пътниците и максималната хармонизация. Това е нещо напълно различно, което не сме правили в миналото. Казваме, че потребителите в държава членка Хикс или Y не трябва да бъдат третирани различно от потребител в друга държава членка. Защо казваме това? Защото няма причина да се третират различно потребителите. Няма причина да имаме различно ниво на защита на потребителите в държавите членки. И на второ място, когато компаниите решават да инвестират в дадена държава членка, те взимат предвид законодателството там. Затова искаме да има някакъв европейски стандарт в това отношение. И това са разпоредби, свързани с тези стандарти. Както и вие добре отбелязахте, не повтаряме това, което съществува в миналото. Взимаме само най-доброто от него. И работата на тази комисия е много важна в това отношение. Мисля, че в оценката на въздействието сме цитирали много доказателствените елементи, които получихме в рамките на консултацията. Публикувахме и проучване във връзка с прозрачността. Проучването беше проведено от една компания. Та от него стана видно, че скоростта на мрежата е различна в държавите членки и към 3000 милиона граждани днес са блокирани, когато използват Voice over IP. Имахме Следващата причина е липса на солидна правна основа. И това е, може би, причината, поради която никоя мрежа днес не може да задейства такава блокираща разпоредба. Както казах, няма правно основание за това. Затова казвам, че подхода, който използваме е напълно различен. Не трябва да копираме всичко, което сме използвали в миналото в регламента. Както каза Антони, имаме доказателствени елементи, натрупани през всички тези години – Високо ценим оценката, както и предложенията, които бяха направени. Така че сме се опитали да предприемем действия в определени отношения. Това ще изиска по-задълбочена работа с вашата комисия и повече време, с което не разполагаме днес. Ще се нуждаем от допълнителна информация, данни, и елементи. If, if time permits, uh, I, I might try to, to just touch on, on a few of the, of the key points. I, I think there have been questions. Ще се спра само на някои моменти. това, което каза. На това, което каза Роберто. Получихме хиляди отговори, така че наистина разполагаме с солидна база. Вярно е, че не използваме термина неутралност в правния текст, защото това е термин, който е привлекателен за политическата област, но рядко има единомислие в това отношение. Ние се опитваме да изготвим правен текст на базата на съответните принципи. Това а, е в съответствие с съвместното четене на член 1.3 и член 23 от директивата за защита на потребителите. Но по мое мнение е много важно, че постигнахме две неща. Първо, в рамките на интернет достъпа се прилага принципа за недискриминация и неблокиране. И изключително внимателно трябва да се определят онези области, в които могат да се предоставят по-високи гаранции на базата на споразумения между компетентните органи. Затова много внимателно трябва да да се изработи правна дефиниция при въвеждането на това ново понятие. Регламента за роуминга, който беше упоменат и който наскоро бе прият от този парламент. Този регламент, както и други законодателни актове, са от значение в този контекст, но се опитваме да променим две неща. Разпоредбите за входящите повиквания, което означава роуминга за входящите повиквания да бъде в съответствие с нормалната процедура, по смисъла на която заплаща този, който извършва повикването, а не този, който го приема. И на второ място, опитваме се да създадем альтернативен режим, който да ни позволи по альтернативен път да решим проблема. Иска ни се да постигнем економия от мащаба, ако това е възможно – економия от мащаба при предоставяне на роуминг услуги по взаимно споразумение. Ние не измисляме нищо ново, просто задаваме стимули, които да се използват от крайните потребители. Мисля, че това е една от целите на този парламент и на вашата комисия. Съвсем накратко в отговор на госпожа Бастос и възприемането на промяната. Вярно е, че с това предложение ние искаме да кажем, че економиите от мащаба не трябва да се блокират от някакви регулаторни пречки без значение дали става въпрос за ограничение на достъпа или някаква друга пречка. Дори и към компаниите да увеличават енергийния отпечатък на европейско равнище, това не трябва да се отразява на индивидуалния потребител. Ние очакваме пазара да бъде динамичен и на него да има достатъчно избор за потребителя. Достатъчно избор на националния или местния пазар. Не зная дали трябва да злоупотребявам допълнително с времето. Мисля, че мога да спра до тук. Председателя вече е 6.15, така че е добре, че проведохме този публичен дебат. Хората също могат да изподелят техните коментари. Проначално бях критичен към предложението Бях доста фрустриран, защото ми се струваше, че по по-бърз и ефективен начин можехме да постигнем тази закрила на потребителите, но явно е доста късно за това. Допитах се до правната служба, за да а, видя дали ако бяхме започнали малко по-рано, щяхме да имаме възможност да поступим другояче, но в крайна сметка вие избрахте. Все пак пропуснахме една възможност. Ние ще допринесем, разбира се, към всичко това по силите ни максимално. Ще гласуваме в крайна сметка, така че да подкрепим интересите на потребителите. И имайки предвид, е, че поне до следващата есен ще разполагаме с време за одобрение, очевидно има доста е, възможност за промени, за дейност в тази насока. Колегите ми, аз в това число, вече имаме договор фиксиран, който ни дава възможност за еднакви цени на роуминг. Сега, независимо къде се намираме в Европа, надявам се, че съвсем скоро това ще стане факт за всички. Просто ще видим една сериозна промяна в структурирането на пазара. И това мисля, че следва да се има предвид. Но ние сме тук, за да работим в интерес на потребителите Що се отнася до ограничението глас над интернет протокол, искам да кажа, че тази мрежова, тази мрежова неутралност по-скоро би следвало да бъде насочено към предоставане на качество на услугите. И винаги регулаторите имат е, политика на конкурентно способност е, по тези доставчици, които блокират, е, които изпълняват други дейности в тази насока, не предоставят очевидно очевидно качествена услуга. И за това първоначално ставаше въпрос, когато се говореше за неутралност. една от разпоредбите, която предложихме да, в тази посока, беше потребителите да имат много ясна преддоговорна информация относно това на какви услуги могат да се надяват след като сключат един договор – те, разбира се, би трябвало да имат и альтернативи, така че наистина се надявам, че на пазарите ще има поне един регулатор, който ще може да предложи альтернативна услуга, когато това се налага. В известен смисъл малко се понаруши нашия разговор за неутрално, защото според мен и винаги е ставало въпрос наистина за качествена услуга, която да се отличи от друга, която не би могла да бъде наречена с това определение. Но в крайна сметка сметка тук има нещо различно, което чуваме като тълкование за мрежова неутралност и може би ще трябва да разсъждаваме по този въпрос, но това още веднъж посочва колко е трудно цялото понятие, колко е флуидно, колко е, е текливо това понятие. Нужно е да изковем нови понятия така че да можем да предогаждаме какво ще се случи, нещо, което не се е случило, да можем да предвидим новите явления в развитието на технологията. За мен, от чисто философска гледна точка, това е много интересна възможност. Надявам се, че и колегите ще бъдат съгласни. И така ние с интерес ще продължим тази разисквания в бъдеще. Очаквам съвместната си работа с вас, госпожо Бастус, Наистина, ние сме работили и по-рано. Със сигурност ще имаме изслушване някъде в програмата ни, за да можем публично да дискутираме тази въпрос. Ще искаме да чуем какво мислят регулаторите по тези теми, а също така и начина по който те изпълняват а, а, актовете, които в момента са факт, особено този от 2009 година. Разбира се, в сърцевината на нашите интереси а, са Въпросите, свързани с защитата на потребителите, изключително важно е да бъдат хармонизираните и е, в някои случаи е, може би можем да позволим на държавите членки да могат да предоставят по-големи ползи на потребителите в интерес на една хармонизирана система. Е, интересно ще бъде да знаем какво мислят операторите в областта на далеко съобщението Разбира се, знаете, че има избори, но така или иначе ние ще продължим да работим. Много благодаря за началото на този процес. Съжалявам, че нямаше повече от е, нашите колеги тук но това е изключително интересен период от моите последни няколко месеца като председател на тази комисия. Благодаря и надявам се, разбирате, моят ентусиазъм. Благодаря на всички вас, които имахте търпението да ни слушате и да ни гледате. Отново с удоволствие ще ви поканим скоро на обща среща. Следващото заседание понеделник, 5 ноември от 3 до 6.30 вечерта и е, разбира се, е, ще имаме възможност да продължим във вторник от 9 до 12.30 и след това от 15 до 18.30. Благодаря. До следващи срещи.